Ja, guten Morgen. Добро утро, уважаеми колеги. Вече е 9 и 10 и би трябвало да започнем заседанието на Комисията по околна среда. Точка първа от дневния ред включва две съобщения от моя страна първо, че точка 18 от дневния ред, докладът Гърдини предвиден за четвъртък 10 часа, се отлага на 19, за 19 септември. Ще осведомим всички членове на комисията кога ще започнем а, заседанието си в четвъртък. Ще ви изпратим имейл. А, точка втора, пак от дневния ред, второ съобщение. Имаме превод, както винаги, включително и естонски, латвийски и хрватски. Хрватски ще има само днес, в сряда. Освен това имаме група посетители от Италия, къде са нашите гости. Явно още не са пристигнали. В такъв случай ще ги поздравим, когато дойдат. Освен това сме предоставили на колегите а, писмен доклад за посещението при Европейския орган за сигурност на храните. И последно имаме нов член в комисията. Това е Томас Улмер, който всички ние познаваме. Той ще представлява ЕНП като пълноправен член на комисията. Добре дошъл, макар че не го виждам в залата. Имаме и нов заместник член. Това е колегата Ерик Банки от Унгария и е депутат в Европейския парламент от 1 юни тази година. Добре дошъл като заместник член на нашата комисия. Петото ми съобщение точка 19 от дневния ред е вече приложена към останалите документи. Докладът. За... И моля ви си го вземете със себе си, да не го раздаваме втори път, когато говорим за ресурсите. И сега пристъпваме към точка трета от дневния ред ниво на шума от моторни превозни средства. Докладчик е колегата Мирослав Уски. Мирослав, имаш думата. Я вам дякую, пане председо. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Предпочитам да говоря чешки, за да мога да се изразявам по-ясно. Ще изчакам всички да си сложат слушалките. Искам да повторя, че целта на нашият доклад е да, да адаптираме предложението на комисията към нивото на техническото развитие от предложенията за изменение става ясно, че шумът трябва да се схваща като комплексен проблем. Става въпрос за шум от автомобилни гуми, от пътна настилка, аеродинамичен шум и така нататък. Сега по отделните предложения за изменения възникна доста сериозен спор между политическите групи на тема етикетиране във връзка с нивата на шума. Ние бихме искали производителите, както, етикетира, както в етикета упоменават емисиите на вещества, да упоменават и шумовите нива. Но тъй като темата е по-сложна, възлагаме на комисията първо да проведе оценка на въздействието. В изменение 33 препоръчвам в бъдеще да се създаде нещо като класификатор на пътищата, за да знаем кои пътища са по-тихи и кои, така да се каже, по-шумни. Това е мярка, която не изисква особени инвестиции. Сега за хибридните превозни средства във връзка с човешкото здраве. Може да се реши шум, въпросът с изкуствените шумове, но това трябва да стане по стандартни разпоредби. Някои предложения се занимават с класификацията на мотоциклети и триколки. Това не е предмет на настоящия нормативен акт. Според мен мотоциклетите трябва да бъдат предмет на отделно законодателство. Предложението за изменение за категория М1 това са съвсем малки превозни средства до 60 кубика, които се използват за доставка на мляко, вестници и така нататък. Те би трябвало да излязат от приложното поле на този законодателен акт, защото се подчиняват на други нормативи и освен това нямат шумови излъчвания. Сега за предложенията за изменение за малките серии. Това са малките производители с малки серии. Те също трябва да излязат от приложното поле на нормативния акт. Освен това, аз ще подкрепя предложенията за изменения на социалистите и демократите, които предвиждат на мястото, където се продава автомобилът, информационните материали за шумовете да бъдат на разположение. Освен това, съм за ограничаване на делегираните актове, защото комисията смята, че в спешен порядък понякога се налага да се въвеждат и изменения. Нещо, което аз не мога да си представя, защото производственият цикъл в автомобилостроенето е многогодишен понякога, тъй че не мога да разбера защо парламента трябва да бъде изключен от вземането на решения. Сега за приложение 3. Това е техническата категоризация на превозните средства и Що се отнася до шумовете, предлагам да въведем дългосрочна фаза 4, която се харесва не на всички, но все пак се опитваме в съзвучие с цялото законодателство да мислим в дългосрочен план. Какво ще стане след повече от 20 години? Това е важно за нас, включително и в областта на шума. По това приложение имаше 146 предложения за изменение. И ако всички ние наистина искаме да постигнем целта си и да намерим компромисно решение, ще трябва да преработим приложение 3, защото то е най-сложната част от документа. Именно поради тази причина искам да предложа гласуването по доклада да се отложи за първото ни заседание след лятната отпуска. Друга важна причина за такова отлагане, според мен, е, че господин Грунт още не е започнал да работи по този доклад, така че на практика едва ли ще е възможно като Европейски парламент да имаме а, ясна позиция, преди да познаваме позицията на съвета. Разбирайте това като препоръка от моя страна, не като а, решително настояване. Преди всичко ще помоля докладчиците в Сянка да изразят мнението си по този въпрос. Иначе благодаря на всички, с които работих и се надявам, че ще успеем да намалим шумовите емисии. Председателят, благодаря отново сме в ситуация, в която върху парламент се упражнява натиск да бързаме. Ние приключваме с работата си на време, а съветът се бави. Ако ми позволите тази метафора, ние е, вървим като високоскоростен влак, докато съветът се движи като товарен влак. Нещо, което понякога ни шокира, особено когато става дума за законодателни процедури, но в подходящ момент отново ще повдигна този въпрос. Сега докладчикът в Сянка, колегата Татарела. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Нека в началото да благодаря на колегата Олски за отличната работа. Благодаря му за това, че прие много от моите изменения. Документът е много последователен, независимо от факта, че темата е изключително техническа, много сложна. Има и политически оттенък, естествено. Моите изменения целят пояснение. Няколко коментара. Ние помолихме комисията за цялостен подход – Не би трябвало всички усилия за намаляване на шума да се насочват само към двигателите и автомобилите. Шума проистича от много различни фактори. Хората също могат да генерират шум, както и пътната инфраструктура. Комисията не отделя достатъчно внимание на тези аспекти. И като част от този цялостен подход. Ние помолихме комисията да разгледа и тези елементи и да задели средства от новите структурни фондове, както и да гарантира, че ще има насоки, според които държавите членки ще трябва да подобрят пътната настилка, особено там, където има голям трафик в големите градове, например. В измененията има насоки, свързани с класификацията на МПС. Има и таблица, свързана с намаляване на децибелите. Трябва да се постави ударение върху някои изключително бързи автомобили, които са в лимитирани серии. Тези автомобили са в категории с други автомобили, които са по-разпространени. Автомобилите, за които говоря, представляват само 0,03% от производството на европейските пазари. Това са превозни средства с специфичен характер, затова аз е, поисках те да бъдат поставени в отделна категория и приканвам комисията да помисли по въпроса, защото това са автомобили, които са много, много различни от другите. Някои мои изменения имат изключително технически елементи и аз съм съгласен с докладчика, че теста относно съотношението между предавките трябва да бъде 2 метра в секунда, а не 3 метра в секунда. Един колега е внесъл изменение, колегата Ания, и аз искам да кажа, че подкрепям този текст, подкрепям процедурата, особено когато става въпрос за информацията за потребителите. Те трябва да могат да правят един информиран, устойчив, приемлив избор. Има проблем обаче с методологията. Мисля, че трябва да имаме оценка на въздействието и някаква адхок директива относно етикетирането. С това трябва да се вземе, може би, комисията ИМКО, а не нашата комисия. Мисля, че трябва да имаме отлагане поне по този въпрос. Разглеждането на етикетирането на този етап би било в ущърп на производителите на малки автомобили – Става въпрос за автомобили, които струват между 8 и 10 хиляди евро. Предвиденото може да окаже негативно въздействие върху цените на тези автомобили и това ще доведе до по-голямо бреме за потребителите. Това няма да е справедливо. Освен това, притеснявам се, че разпоредби от този род се въвеждат твърде брутално в тази директива и без оценка на въздействието и това може да доведе до изкривявания, когато става въпрос за достъпа до големите градове, например. Така че всички тези аспекти трябва да бъдат обсъдени внимателно и накрая по отношение на въглеродния двуокис, и с нещо, което много се обсъжда в нашата комисия – Технологията много напредна. Когато става въпрос за намаляване на емисиите, замърсяванията, и ние трябва да отчетем този напредък. Частите на двигателя са от значение. Ако в един двигател има повече части, той става по-тежък и съответно емисиите на въглероден двуокис са по-големи. Да не стане така, че решавайки един проблем, да създадем друг. Така или иначе, благодаря на докладчика, напълно го подкрепям и мисля, че ще можем да гласуваме по-добре през септември, отколкото юли мерки Меркис от името на социалистите и демократите. Е, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в сянка. Госпожи и господа, смятам, че комисията направи добро предложение. Съгласна съм обаче и с колегите, които казват, че трябва да се учетат и други фактори, а не само елементите, свързани с шума, произведен от двигателите и други фактори трябва да се вземат предвид. Изглежда малко глупаво, но, но шумът е проблем, който се заглушава, ако ми позволете тази игра на думи. Тук не става дума само за звук от двигателите, става въпроси за управление на движението, нещата се разглеждат тук доста ограничено, а тази директива се занимава с, превозните средства и а, шума, който те произвеждат. Не става въпрос за управлението на пътищата. Този проблем ще се уреди другаде. Очаквам по-нататъчни обсъждания на целия проблем и мисля, че би трябвало да имаме по-строги стандарти аз бих поддържала, например, намаляване с 6 децибела за 10 години и а, не ме интересува точно какви мерки ще предприемат а, автомобилостроителите, ако се постигне целта. И именно по този начин следва да бъде структурирана директивата. Не би трябвало да имаме някакви такива междинни положения. Трябва да проявим отвореност. Не разбирам защо спортните автомобили се освобождават или подлежат на други ограничения, тъй като те са най-шумните автомобили и те би трябвало да бъдат включени в тези разпоредби, амбициозни разпоредби за нивото на шума. Също така, по въпроса за етикетите. Колегите предложиха интегриран а, пакет, ко, а, етикет, който не само който да отрази също така и нивото на шума. Трябва да се проведат проучвания с течение на времето. Идеята дайте да не се прави това след 3 години, както се предлага в приложение 3, а по-скоро след 5 години. Така че 5 години след влизането на директивата в сила, тъй като по този начин ще можем да съберем малко повече информация и малко повече резултати ще се натрупат. Това е едно добро предложение на комисията. Не бих искала много да го пипаме, защото някои от текстовете наистина биха могли да бъдат малко по-целенасочени, но ние мисля, че трябва да насочим усилията си по-скоро към целта, не толкова към средствата. Очаквам обсъжданията и съм сигурна, че ще успеем да намалим шума, ако всички си сътрудничим. Искам да кажа, че електрическите автомобили са проблем. Ние трябва да видим как бихме могли да се занимаем с други видове придвижване тъй като електромобилите са едни тихи автомобили трябва да видим как да ги сложим в... Благодаря, господин председател. Не съм на мнение, че комисията направи добро предложение, защото предлага такава класификация на МПС, която изобщо не отговаря на съвременното равнище на техниката. Така че предпочитаме да има процедура на съвместно вземане на решение, за да можем да оправим грешките на комисията. Докладчикът предлага рамка за класификация, която си струва според мен да бъде обсъдена, защото съответства наистина на съвременното развитие. Дава добра основа за дискусия. Но искам да премина направо към приложение 3, което е същината на проекто нормативния акт. И искам да насоча вниманието ви към един въпрос, който непременно трябва да обсъдим и да намерим компромис. Предложения за изменения, които предписват прагови и гранични стойности за МПС-та, независимо от това дали става дума за средни, или малки автомобили и, и които предлагат прак 67 децибела и под това равнище са нереалистични. Ще ви дам пример. Електромобилите, които по принцип не произвеждат шум, който ние можем да възприемем, при 50 км в час емитират 67 децибела. Така че не е реалистично от МПС-та с двигатели с вътрешно горене да искаме да отидат под 67 децибела. Просто няма техническа и производствена възможност да стане това. Така че няма да си сложа подписа под приложение 3, в което е, са посочени гранични стойности от 67 и надолу, особено пък ако става дума за срок от 5 години. Просто не е реалистично. Бихме приели закон, който няма да работи, ако приемем такова нещо. А обсъждането на ограничените серии няма да ни доведе до никъде, защото става дума за производители, които произвеждат по-малко от 500 автомобила годишно. Изобщо не си струва да обсъждаме тяхното ниво на шума. Нека да правим закони, които да работят. Що се отнася до компромисите по отношение на етикетирането и класификацията на пътищата – Добре. Е. Но, когато говорим за етикетиране, трябва да имаме предвид, че ако включим в регламент за регистрация на типове автомобили етикетиране за шум, ще искаме да има етикет, който а, да се предоставя на купувача при купуването на автомобила но това не е реалистично. Всъщност става въпрос за етикетиране, което трябва да бъде задължение на производителя и мястото му е в регламента за движението по пътищата. Не можем когато говорим за допускане на типове автомобили на пазара, да искаме такива етикети. Така че съм направил предложение да заличим минималните гранични стойности. Първо, нямаме достатъчно информация кога един автомобил е достатъчно тих. Освен това, такива стойности също имат място единствено и само в регламента за движението по пътищата. И на трето място, когато има препоръки с доброволен характер, както са предписани на комисията, нямат смисъл. Ако ще предписваме нещо, нека да е правилно, нека да има а, обоснована концепция. И още едно предпоследно нещо искам да кажа. Много, така с голямо удоволствие винаги изслушвам представителите на бранша. И проявявам готовност, при условие, че са добре аргументирани, да а, застъпвам техните интереси и предложения. Обаче, нямам намерение да изливам като с лейка някакви предложения за изменение. За това не съм подписал всички тези предложения за изменение. Предпочитам да слушам за приоритети, предпочитам да слушам аргументи, но а, такава инфлация на предложения не съм съгласен, не мога да участвам в такова нещо, затова не съм подписал нито едно от тези предложения, защото не ги смятам за приоритетни. Предпочитам да се съсредоточим върху приложение 3. И последно, а, отлагането на гласуването когато се прави техническо законодателство, наистина е много важно да разполагаме с достатъчно време, за да изпипаме нещата. Така че съм съгласен с отлагането. Освен това пък чух от съвета, че изпращат топката в нашия двор и казват, ние ще започнем работа след като парламентът направи първата стъпка. Трябва да внимаваме. Но след като има толкова много предложения за изменения, след като приложение 3 е толкова комплексно, наистина има смисъл да си дадем достатъчно време, за да направим добър закон. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille. Сато Хаси. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за положените усилия от името на нашата комисия. Редица от предложенията на докладчика мога да подкрепя и то напълно. Например, информация за потребителите. За съжаление, не мога да подкрепя сроковете и удължаването на сроковете, което се предлага от докладчика. Доста време мина от определянето на пределните стойности за МПС и всички знаем в каква голяма степен околния шум представлява проблем и какви трудности той поражда за много хора. Намаляването на шумовите нива с 1 децибел струва 0,5% от цената на един автомобил. Ползите за здравето обаче, когато хората спят по-добре, не са толкова болни, ползите са ясни. От економическа гледна точка имаме 30 пъти по-голяма възвръщаемост. И това съответно не трябва да се разглежда като бреме от финансова гледна точка. Ето защо аз не съм за удължаване на сроковете. Все е, повече и повече автомобили се появяват, които отговарят на изискванията на комисията. В моите изменения се опитвам да предложа пределни стоености за дво и три колесни превозни средства. Освен това, смятам, че трябва да се намалят пределните стоености на шума както и стойностите определени за 2020 година. Както казаха колегите, не става въпрос само за шум от двигателите, става въпрос за шум от гумите, от пътната настилка. Не трябва да забравяме, че е неуместно да се загърбват другите източници на шум, като гумите, например. Нещата не се свеждат само до двигателите, трябва обаче да избегнем хитруването на дребно. Благодаря. Госпожа Велц. Благодаря. Шумът от превозни средства е повсеместен в нашия свят и наред с вредните емисии шумът е един от е, главните фактори, водещи до увреждане на здравето. Стресът се предизвиква обаче не само от изключително високо ниво на шума, който е, краткотрайно въздейства на човешкия мозък, а и други шумове, включително и по време на сън, водят до стрес у човека, защото мозъкът ги преработва и по време на сън. Много е важно, че и най-малкото намаляване на шума според хората води до подобряване на качеството им на живот и намаляване на стреса според проучванията, така че си струва да работим за намаляване на нивото на шума в транспортния сектор. Предложението обаче определянето на пределни стойности и то толкова а, улекотени пределни стойности, според мен е безотговорно. Предложение 22, в което се отслабва строгостта на праговите стойности, също е невероятно безсмислено, според мен. Това ми напомня е, регламента за намаляване на емисиите от въглероден двуокис. От е, МПС тогава секторът, бранша настояваше да намалим е, пределните стойности. Ние отстъпихме и сега, както виждате, повечето производители успяват да спазват е, тези стойности без кой знае какви усилия. Даже Volkswagen си поставя по-строги цели, защото нашите не са достатъчно строги. Така че пледирам към колегите да не се поддават на настояванията на производителите. Освен това е под въпрос дали регламентът ще влезе в сила през 2012 година. Не не бива да се забравя, че голяма част от вече намиращите се на пазара автомобили изпълняват изискването за 70 децибела до 2014, а много от тях изпълняват дори втората стъпка 80, 48 децибела а, до 2014. Европейският парламент трябва да се ориентира много повече според потребностите на населението, които са несъвместими с намаляването на граничните стойности. Ето защо настоявам за по-бързо прилагане и осъществяване на плановете на комисията, така че втората стъпка вече да е осъществена през 2015 година, а първата още през 2013. Трябва да помислим и за трета стъпка до 2020 година, когато трябва да се съсредоточим повече върху тежкотоварните МПС-та. Макар, че те са малък процент от всички транспортни средства в Европа, те, а, излъч... те предизвикват е, половината от шума. Освен това, давам право на докладчика, който твърди, че пътната настилка има своя принос към шума. А, и мисля, че най-лесният и най-ефният път е първо да започнем с намаляване на шума на МПС-тата. Още повече, че тук говорим за регламент за двигателите, а не за пътищата. Оресте Роси. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с докладчика за етикетирането, защото в времена като днешните не е време да се иска твърде много от автомобилостроителите, пазара е труден и е, не може да се очаква от тях е, повече жертви, защото това ще доведе до закриване на производствени мощности. Да ви цитирам, е, например, примера с, с Италия. Нивата на шума са много ниски за някои работни помещения и а, става така, че никой, е в никое работно място а, не би могло да се спазят тези правила, защото просто машините не произвеждат толкова малък шум и тогава а, е, налагането на такива ограничения и след това разрешение е, за освобождаване от тези норми е просто политическа гимнастика. Ще подкрепим оратора. Е, Докачка. Благодаря. Обаче имаме проблем. Има седем заявки за изказване. колегата знае, но нека да обясня. Имаме седем колеги, които са се записали за изказване. Освен това, трябва да обсъдим след това е, доклада на Жил Баньо. За това сега намалявам времето за изказване на минута и половина за всички следващи. Колегата Вайскербер получава думата, защото тя е автор на становището в Комисията по вътрешен пазар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. В ИМКО ще гласуваме доклада тази седмица. Работихме много усилено, много активно се занимахме с приложение 3 и с всички предложения, които са важни за потребителите. Мислим, че намерихме компромис, споразумение между политическите групи и съм леко изненадана от отлагането, защото ние наистина много се помъчихме да спазим този кратък и изненадващо за мен кратък срок. Сега, пределните стойности за шума. Да, разбира се, че е важно, че по здравословни причини трябва да се намали шумът. Освен това, и аз смятам, че трябва да а, си предначертаем дългосрочна цел. Комисията предвижда само две стъпки, след две и след пет години, но с оглед на правната сигурност, както и заради потребителите, е важно да имаме и по-амбициозна дългосрочна трета цел. Освен това, и аз като колегата Крамер смятам, че предложението на комисията по отношение на класифицирането изобщо не е добро, а, то не е достатъчно диференцирано, освен това е устаряло като технически показатели. В някои от класовете изобщо почти вече няма автомобили. Тъй, че предлагаме друга класификация. Лично аз разработих такава в ИМКО, за да може класификацията да е по-реалистична и да си поставяме по-амбициозни цели от тези на комисията. Не смятам, че са правилни аргументите на колегата Вилде. А, това, което се казва, че секторът а, иска от нас да въведем това или онова, не е аргумент. Сега, ние също не искаме да застрашим изпълнението на целите, които сме си поставили по отношение на въглеродния двуокис. А и етикетирането, според мен, е важно. Благодаря, Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни, че здра... за... Е, опазването на здравето на хората е най-важният момент в този регламент. Но същевременно холистичният подход, който искат повечето от колегите, е правилен, но се питам дали трябва да бъдат толкова амбициозни целите, както колегите предлагат. Мисля, че тук е важно да отчетем феноменът шум, а, шум от цялостната околна среда. Разбира се, че и пътната настилка играе роля, особено при по-висока скорост. Обаче в Европейския съюз има огромни разлики в качеството на пътните настилки в отделните страни, нещо, което непременно трябва да се отчете, особено когато говорим за приложение 3, което се базира на някакви идеални предпоставки, които на практика никога не съществуват. А, това са строги предписания и трябва да мислим за конкурентоспособността на бранша. Да, трябва да проведем обща дискусия, но си струва да се замислим за всички малки източници на шум, които се събират в един голям източник и застрашават човешкото здраве. Тук говорим за малка част от шумоисточниците, а именно МПС-тата. Нещата трябва да се разглеждат по-комплексно и да не бъдем прекалено амбициозни, за да постигнем нещо. Карл Хайнц Флоренц. Отново стигнахме до любимата си тема за автомобилите. Ще помоля всички да си припомнят дебата за въглеродния двок и с някой казаха, че света ще свърши. А както виждате, сега браншът твърди, че още 3-4 години преди това е започнал да се подготвя и изпълнява изискванията. Но искам да взема повод от това, което каза Рихард Зейбер. Шумът разболява хората. Аз не обичам да мрънкам, обаче ако постоянно страдам от шум, цялата економика ще бъде застрашена, защото няма да мога да работя. Затова проблемът наистина трябва да се огледа комплексно в по-широка рамка. Това е предложение, което непременно искам да подкрепя. съгласен съм с някои предложения на докладчика. Посоката е правилна. Освен това, не забравяйте, че колите, които са по-тихи, също ще се продават. Няма да спрат да се продават. С Мартин Каланан. Сега Мартин Каланан. Мартин Каланан. Мартин Каланан. Не знаех, че съм научил холандски за една нощ. Е. Когато става въпрос за езици, нещата са малко по-различни от футбола и Европейското първенство. Благодаря на Мирослав за отличната работа по този доклад. Досието е изключително техническо. Аз самия съм работил по такива технически досиета за автомобили и знам колко усилия изисква това. Повечето въпроси вече бяха засегнати, няма да ги повтарям. Нещо много просто от моя страна. Искам да подкрепя изменението моето собствено изменение, както и на господин Уски и Татарела, относно допълнителна класификация за специални автомобили. Смятаме, че госпожа Меркис не е права тук. Не искаме да има дерогация за тези превозни средства от предложението. Това е нещо изключително важно. Просто става въпрос за отделна класификация, за да се отчитат конкретните характеристики на пазара и за да може тези производители да бъдат взети предвид в предложението. Тези МПС се произвеждат от малки компании, от малки и средни предприятия, това е област, в която европейските производители са водещи. В редица държави членки има специализирани малки производители, които са лидери в областта на новаторството и аз мисля, че те трябва да бъдат взети предвид и да бъде въведена специална категория. Говорим за 0,03% от пазара. Както вече стана ясно, затова моля колегите да подкрепят нашето изменение. Благодаря, господин председател. Надявам се, че не отнех много време. Мартин. Благодаря. Мартин, все още сме в предварителния кръг и не се предвижда продължение на матча. Имайте предвид, Жил Паньо. Oui, euh, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вчера в Комисията по транспорт и туризъм беше прието моето проекто становище по този регламент във връзка с нивото на шума от МПС. Беше много Стигнахме до редица компромиси, например за въвеждането на един глобален интегриран подход с значението на един минимален шум за електрическите и хибридните двигатели. Компромиса, който най-трудно е се постигна, беше за граничните стойности в проекто предложението. Искам да кажа само на комисията по околната среда, независимо от предложението, успяхме да намерим компромисно изменение е, от мен и от господин Коса, докладчик Сянко от АНП. И аз мисля, че това компромисно изменение ще позволи да се намери едно по-умерено и балансирано решение което да обединява различните предложения, които за някои са автоматичното приемане на предложенията на автомобилната промишленост, а някои други това би било източник на трудности за автомобилната промишленост. И като докладчик от Комисията по транспорта това беше едно изменение, което беше прието с голямо мнозинство вчера. Той не Мандерс. Благодаря. Извинявам се, че преди малко изпреварих колегата. Съвсем накратко да взема отношение по това, което се каза тук. Всъщност, господин Крамер има същите цели като моите, само че подходът е различен. Преди няколко години колегата Андреас Шваб беше докладчик относно шума от гумите. Каза се, че текста не е добър, имаше поредица от отлагане и след това решихме да прибегнем до строги стандарти и решихме, че индустрията трябва да поеме щафетата, да поведе останалия свят. И мисля, че положението сега прилича на онова от преди време. Искаме европейската индустрия да стане лидер в света. Това ще помогне на економическото развитие. Аз мисля, че три четвърти от превозните средства вече отговарят на първото изискване. Ето защо аз предлагам да премахнем първата стъпка. Нямаме нужда от нея. Мисля, че европейската индустрия може да работи за постигането и създаването на по-добри, по-тихи автомобили и това ще даде възможност за конкуренция с индустрията извън Европа. Благодаря. Виторио Проди, последен за една минута и половина. Благодаря. Мисля, че емисиите, шумовите емисии зависят много от начина по който се използват автомобилите и би било много важно, например, в жилищните райони да се наложат ограничения на скоростта и да се следи за тяхното спазване. Шумът зависи както от автомобила, така и от пътната настилка и тук би трябвало да разгледаме проблемите на бариери срещу шума, така че аз лично бих започнал с ограничаването на шума от мотоциклетите, защото те наистина а, са много шумни в градовете. Има емисии също така от двигателите на автомобилите, например тогава, когато а, се смени е, светофара, свет на зелено е, и тогава може би едно решение би могло да се намали мощта на, е, мощността на автомобилите. Благодаря. Сега искам да дам думата на комисията. Моля ви, бъдете кратки. Кой ще говори от името на комисията? Комисията не желая ли думата? Благодаря, господин председател. Само няколко бележки в това, което беше казано. На първо място за това по а, интегрирания подход. Естествено, шума включва също така и шума, произведен от гумите, както каза господин Мандърс. Ние отчитаме факта, че всичко това би трябвало да се включи в един интегриран подход. Имен, преди няколко а, седмици представители на комисията, представители на промишлеността се е, събрахме и разгледахме какво може да се направи, за да се приложи един такъв интегриран подход. Е, също така, каква е отговорността на държавите членки. Вие можете да прочетете направеното предложение с, с, заедно с доклада 1521 това беше подкрепено и от четирите страни, които взимаха участие в тази среща. Ние не виждаме някакви противоречия между предложените мерки и други мерки, които биха могли да бъдат приложени. И втори елемент беше казано, че текста отразява желанието да се предложи едно по-добро, една по-добра мярка за а, решаване на проблема с шума, произвеждан от а, двигателите. Е, всички граници, които се определят, не може да доведат до един шум, който да бъде а, е, в добри граници за гражданите. Следователно, ние смятаме, че тези новите мерки, които се предлагат, ще бъдат по-адекватни, за да може наистина да се приеме един е, реалистичен подход. Втория нов метод е, би било да се преразгледат фиксираните стойности от 1995 година и това е един пункт, по който, доколкото разбирам, парламента ще направи предложение. Ние сме готови да разгледаме предложенията положително, по предложението от всички комисии. Председателят. Благодаря и в заключение докладчикът Мирослав Уски. Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги. Много се радвам, че се получи такава разнообразна и широка дискусия. Ще ми помо... позволите някои реакции. Чуваме, че съветът изчаквал първата стъпка от Европейския парламент. Мисля, че това е доказателство за това, че не бива да прибързваме. Има някаква тактическа игра на съвета, който може би чака от нас документ, за да може да се разграничи и после може би от него. Това е много далеч от стандартната процедура по законодателството в Европейския съюз. Това, което каза Мартин Келенен, аз не предвиждам изключение за спортните коли, но искам те да попаднат в специална категория. Също смятам, че трябва да имаме дългосрочни цели. От няколко пъти чувам, че дву- и триколесните моторни превозни средства вече подлежат на регулиране и то в цял свят. Ако си купите нов мотоциклет, дори да е Харли Дейвидсън, той трябва да отговаря на а, съществуващите норми. Също така подкрепям, че камионите произвеждат толкова много шум, след като са само 3% от всички превозни средства в Европа. Това е много важен аргумент. Също така управлението на транспорта е нещо важно, включително и определянето на ограничения за скоростта. Освен това могат да бъдат пренасочвани автомобилите. Не е нужно винаги пътищата да преминават през центровете на градовете. Сега за автомобилния бранш. Аз не защитавам производителите, но нека да не се лъжат. Преди няколко години въведохме а, е, нормативи за намаляване на въглеродните емисии. Същевременно обаче се погрижихме за увеличаване на шума. Това е физически закон. CO2 е, емисиите могат да се намалят чрез увеличаване на нивото на шума. Сега минаха две години и искаме от бранша да тръгне в обратната посока. Сигурно не е проблем, но ще се увеличат въглеродните емисии. А това, което твърдите, че автомобилния бранш можел да понесе всичко, това е друга тема. Не бива да забравяме, че всички автом... производители на автомобили в Европа в момента са на червено. Ако не сте чули, Range Rover и Jaguar едва се спасиха. Шведските фирми потънаха купуват се китайски автомобили. Ако искате да вървим все в тази посока, аз ще се противопоставя. въпреки това, с удоволствие ще работя с вас, ще се опитам, повярвайте ми, да намеря оптималния вариант а, в името на опазването на здравето на хората. Председателят. Смятам, че автомобилостроенето отдавна има проблеми и без нашето законодателство. Има си много причини за тази ситуация. Не смятам, че екологичните закони са предизвикали проблемите. Най-важната тема е здравето на заседанието на координаторите ще се занимаем с това как най-добре да покрием темата шум здравеопазване, защото шум идва не само от автомобилите, шум идва и от релсовите превозни средства, които увреждат здравето на населението, шум идва и от летищата но наистина трябва да проведем сериозен дебат, за да се имаме единно становище по въпроса за степента, до която се уврежда човешкото здраве от шума. Както каза докладчикът, гласуването в нашата комисия се отлага за 19 септември. А кога ще се внесе докладът в пленарна зала, ще видим. Докладчикът иска още много пъти да се види с докладчетите в сянката и че ще бъдем гъвкави. За сега благодаря и преминавам към четвърта точка от дневния ред – сериозни трансгранични здравни заплахи. Тук докладчик е Жил Парня и му давам думата пръв. Заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, на 11 май, господин председателю, вие поискахте да чуете какво е становището на правната служба във връзка с позицията на нашата комисия за трансграничните сериозни здравни заплахи. И а, е, с това писмо ние като докладчици. Тук искам да кажа, че комисията споделя това желание. Ние разширихме е, сферата, е, така че да включи всички трансгранични сериозни здравни заплахи, например е, уведомляване във връзка с управлението на риска, е, а, ние смятаме, че сериозните трансгранични здравни заплахи във връзка с, с радиологични или ядрени акци, инциденти би трябвало също така да бъде включено. Това, което се случи в Фукушима през март 11 години, председателя прекъсва с молба за е, тишина. Онези от вас, които не се интересуват, моля, напуснете залата и си говорете навън. Искам да дам думата сега на докладчика да представи наистина доклада. Да, благодаря, господин председателю. А, а, нали, това би било добре, наистина, а, двете уши да слушат това, което казвам. И, мисля, че е възможно а, дали а, трябва да се промени правната основа, ако искаме да разширим а, правното поле, за да се включат радиологични и а, ядрени инциди, ин, инциденти. Беше ни изпратен един поверителен документ. А, правната комисия казва, че няма нужда да се сменя правната основа, така че ние може да разширим приложното поле на текста, тъй като това е в вторично по отношение на схемата на представяне на материала. Така че ние смятаме, че може да се разшири е, приложното поле на сериозните трансгранични здравни заплахи, е, да се включат и заплахи, проистичащи от ионизиращо лечение, това е в член първи от решението за ваша информация. Аз днес внесох доклада за превод. Ще може на 10 юли да имаме материала и на 18 юли се предвижда а, крайен срок за внасяне на измененията и а, на, един, на 18 септември може да го разгледаме в комисията, за да може да се приеме през октомври. Благодаря на Жил Парньо. Кристофер Фелнер, докладчик Сянка. Аз прочетох доклада на правната служба. Мисля, че той е логичен и не поражда въпроси. Нямам какво да добавя. Просто искам да разбера от правната служба какво смятат по следното твърдение. Понякога циркулират слухове относно техните мнения, които не са се появили в писмена форма. Благодаря. Следващия оратор. Um, um, Ребека Тейлър. Искам да кажа, че прочетох правното становище, нямам притеснение, но ще е добре да чуем мнението на правната служба. Фрида Бриполс, докладчик Сянка. Ehm, Благодаря. В контекста на правната консултация искам да добавя следното. Ние приветстваме правното становище, според което не трябва да променяме правното основание, дори и ние да искаме да включим заплахи за здравето, които проистичат от радиологични инциденти и аварии. Това е нещо добро. До сега имаше притеснения относно изключването на радиационните заплахи. И ето защо ние искахме комисията да се погрижи всички тези заплахи да се покрият от договора за Евратом, тъй като имаше съмнение в тази връзка. Ние смятаме, че би трябвало да се покрият тези заплахи в това предложение. Много се радвам, че докладчика предложи нещо подобно. Благодаря. От името на Европа на консерваторите и реформаторите докладчика в сянка, заповядайте. Сега го видяха, го няма. Очевидно, че не е в залата. Продължаваме. Кири Бастерлак. Auch nicht da. Gut, dann... Иржи Масталка, извинете. Auch nicht da? Gut, dann... Него ли го няма? Продължаваме. Госпожа Кукович. Хвала липа, председник. Очитно... Благодаря, господин председател. Тези трансгранични заплахи за здравето са толкова маловажни, очевидно, че колегите ги няма. И това демонстрира колко малко е осведомеността в Европа и на границата на Европа. Защото могат да се създадат много сериозни проблеми чрез такива заплахи. Освен това, може да се постави на сериозен риск здравето на хората и съответно и економиката. Какви са въздействията от гледна точка на националния доход, от гледна точка на обществата, които искат да оцелеят? Това трябва да подчертаем – Имаме натрупан опит вече. В Китай имаше различни форми на птичи грип. През 2008 година Словения председателстваше Европейския съвет. Ние тогава винаги говорихме за нивото на подготовка, което е изключително важно. Ето защо аз подкрепям развитието в тази насока. Благодаря, господин председател, госпожа Ривас. Искам да се върна по същество. Това е една много важна тема и аз ще ви цитирам два примера, които показват, че трябва непременно да се включат важните информационни елементи. Естествено, инцидент в Окушима, за който говори господин Парньо, е много важен, но се случи нещо в 2011 година. Имаше е, един облак, е, който вървеше из Европа и ние не знахме откъде идва той. Оказа се, че това е от е, Унгария, там където се произвеждат радио... има радиоактивни източници. А, сега, а, държавите членки би трябвало да имат а, мерки за измерване на радиоактивността, също така активни, би трябвало да има също така а, радиоактивен а, активен въглен, с който да се измерва радиоактивността. На второто нещо, а, по което искам да обърна внимание на Джил Парньо, Съгласно договора за неразпространение на ядрено оръжие, Имам много а, точни разпоредби в Швеция и в Германия, които нямат право обаче да а, дават тези данни, а, да ги правят публично а, достояние. А, защото хората, които са близо до тези институции, а, в Унгария не са знали какви са дозите. И аз искам да помоля комисията да провери какви дози са поели хората, които са близки, били близо до тези източници в Унгария. Ähm, Благодаря. Аз също съм чела становището на нашата правна служба. Тя, както винаги, дава изчерпателно становище, което е и правилно, няма нищо невярно. Но това, което бих така си пожелала да прави нашата правна служба е да отчита, когато изготвя правно становище, че ние все пак сме политическа институция. И аз като юрист бих искала, разбира се, да науча каква е правната ситуация – но бих искала от правната служба да ми покаже какъв е пътя да постигна политическата си цел. А в случая политическата цел е в доклада да се посочи допълнително, че може да има трансгранична заплаха за здравето от радиоактивно лъчение. Разбира се, че това е въпрос, който е покрит в договора Евратом. Много добре знаем това, но искаме да залегне този въпрос и в нашия доклад има има много заплахи от радиоактивни отпадъци, от лъчение. Знаете, че винаги е имало и случаи на атентати с радиоактивни източници, има и смъртни случаи. И такъв един доклад е добър повод отново да кажем изрично това. Разбира се, че ионизиращите лъчения са предмет на Евратом. Но смятам, че от политическа гледна точка ние като парламент можем да си позволим да повторим това. Сега, за правното основание. Разбира се, че сме запознати с решенията на Съда на Европейския съюз. В миналото винаги е, сме е, предпочитали да изберем правно основание, така както ни е удобно от политическа гледна точка, то това не винаги е чисто. И съм съгласна с правната служба в това отношение, но то в много случаи е политически сигнал. За това искам да вземем политическо решение за избора на правната основа. По този въпрос можем да преговаряме с комисията. Не веднъж сме постигали успех в това отношение. Много добре знаем, че комисията понякога и нерядко е отстъпвала. Сега, аз по същество няма да давам оценки. Това е работа на докладчика и докладчиците в сянка. Просто искам да предупредя, че смятам, че ако искаме да излъчим политически сигнал, а той ще е важен, защото става дума за радиоактивно лъчение, ние трябва непременно да го направим, а и за целта трябва да си изберем подходящо правно основание. Затова моите уважения към колегите от правната служба. Те със сигурност ще предадат и на господин Дрекслер, който е подписал становището. Предайте му. А, правете такива становища, които да, да описват юридически положението, но и да предлагат политическо решение. Виторио Проди. Благодаря, господин председател. Искам само да се върна към това, което каза господин Парньо. По отношение на това колко е важно да се включи радиологичното облучване. Различни видове радиационни облаци могат да пресичат граници не само чрез метеорологичните явления и особености, а и чрез различен внос, презграничен внос на, на продукти. Освен това, знаете за така наречения черен въглерод, той е свързан с глобалното затопляне. И е, този феномен има сериозно въздействие върху здравето в трансграничен мащаб, тъй като там има частици, които могат да причинят рак. Много въпроси трябва да бъдат взети преди и всички те са важни. Благодаря на Виторио Прогди и след като правната служба и без това е представена тук, ще помолим за нейното становище, защото на няколко пъти беше цитирано правното становище. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Аз нямам кой знае какво да добавя към това, което сме включили в нашето правно становище. Имаше въпрос за това да се знае кога включването на радиологичните и а, а, и, ионизиращото лъчение, в кои случаи това би могло да бъде включено в, този законодателен акт? Това беше първият въпрос. А втори въпрос беше дали трябва да се променя правната основа. Това беше правен въпрос, зададен на правната служба и правната служба даде своето правно становище, в което се стига до заключение, че предвид целта и съдържанието на предложението, нещо, а именно това беше основната насока в а, оценката на правната основа. Това ни наведе до заключението, че е възможно да се запази сегашната правна основа за общественото здравеопазване по силата на договор за функционирането на Европейския съюз. няма основание да се позоваваме на член 32 на Евратом. Нашите правни аргументи бяха, че основните цели на предложението на комисията подкрепят предотвратяването и контрола на разпространяването на заболявания сред хората, както и сериозни трансгранични здравни заплахи. Така че предвид всичко това става ясно, че основната цел оправдава правната основа и правната основа е общественото здраве, така както е и в сегашния текст. Сега, ако една заплаха може да бъде причинена от ионизиращо лечение, това не е, е основание да се позоваваме на разпоредбите на Евратум когато има две главни цели или когато има две цели, централната има приемат и тук трябва да се разгледа въпроса също така за трансграничните здравни оплахи и факта, че една подобна заплаха може да бъде от, с радиологично, от радиологично естество не а, м, прави необходимо задействането на правната база на Еврато. И още един коментар. Нашето заключение се основава на писмото, което ни изпратихте. И аз е, отбелязвам това, което каза госпожа Род Берент. Напълно я разбирам, но както казах, нашата роля като правна служба се основава, ние отговаряме на това, което сме запитани. Един практически въпрос – ако вашата комисия реши да представи някакво изменение или ако иска да включи изменение, за да включи правните основания на Евратум, мисля, че така няма да стане тогава Комисията по правните въпроси би трябвало да бъде сезирана и както виждам от дискусията, всички са съгласни с това, че ситуацията би трябвало да остане такава каквато е сега и може да се запази сегашното правно основание. Председателят. Благодаря, господин Родригес. Дагмар Род Берент. Имам два много прости въпроса. Ако погледнем точка 12 от правното становище, първият ми въпрос е следния. Ако добавим заплахи за здравето, породени от трансгранични заплахи и други видове заплахи, свързани с радиологична дейност, трябва ли да се включи в рамките на предложението вторичната помощната схема? Втория ми въпрос. Ако оставим настрани договора от Евратом като второ правно основание, но включим въпроса за ионизиращото лъчение – дали ще чуем от вас като мнение, че няма да е възможно да се включи е, този елемент, тъй като вече се е покрива договора от Евратом? C'est très intéressant le débat qu'on. Господин Парньо, е, това, е, е, тази размяна на становища беше много важна. Ние в момента изготвяме едно решение за трансграничните заплахи и по време на първите контакти, които проведох като докладчик с комисията и нейните генерални е, е, е, дирекции, за мен беше важно да се включат от политическа гледна точка всички елементи, включително радиоактивните заплахи, ионизиращото лечение. Те ми казаха, не е възможно, защото има договора Евроатом и от политическа гледна точка не можете да се занимавате с тази тема. Аз също съм юрист аз всъщност, чрез нашия уважаем председател, поисках становище от правната служба на парламента, които ми казаха в своето становище, че моята политическа цел е да се включат радиоактивните заплахи, ионизиращото лечение. Аз много удовлетворен за това, че получихме това предложение. Искам да благодаря на председателя за писмото, което изпрати на 11 май, защото ние бихме искали да работим политически коректно, за да може да постигнем едно решение, което според мен ще подобри решаването на проблемите с сериозните трансгранични здравни заплахи и ще може да предложим един пример за решаване на сериозни трансгранични здравни запласи, както, например, се случи с тази заплаха, идваща от Унгария през 2011 година. Господин Родригес, ще реагирате ли, моля? Um, Благодаря. На двата въпроса на госпожа Род Берент. Възможно е да се добавят правила и разпоредби относно аварии е, с радиологичен характер. Както казваме в последния параграф, ако настоящото предложение има за цел да включи трансгранични заплахи, свързани с радиологични аварии, трябва да има нова разпоредба. Има едно решение на съвета от 2007 година относно ранен обмен на информация спрямо такива заплахи и съответно това решение в такъв случай ще трябва да се отмени. Системата, която създаваме в момента, има за цел да замени старата система. С други думи, включваме сега обмена на информация, от който бихме имали нужда, ако трябва да откликнем на трансгранични заплахи, които са предизвикани от радиологични аварии още едно условие включихме в правното становище в точка 15, където казваме, че дори и ако съвета и комисията, както справо казвате, заявят, че има нужда от Евратом като правно основание, ние казваме, че изчакваме едно решение по висящо дело в Европейския съд и ние като парламент оспорваме уместността на двойното правно основание, комбинацията от Евратум и договора за функциониране на Европейския съюз и ние смятаме, че правното основание трябва да е само ДФЕС, а нямаме нужда от Евратум. Имаме само становището на генералния адвокат в момента. То естествено винаги дава някаква индикация. Става въпрос за нотифициране относно енергийни проекти и инфраструктура. И насочваме вниманието на съвета, че става въпрос за едно ползоваване на инвестиции е, в е, областта на заплахи, свързани с радиологични аварии. Ние като парламент Оспорваме факта, че Евратом трябва да се използва като правно основание. Генералният адвокат също изрази подобна позиция. Смятаме, че единствено ДФЕС е, е правно основание и това е достатъчно. Сега ще изчакаме решението на Европейския съд. Ако включим тези нови заплахи, които проистичат от радиологични аварии, ще трябва да отменим съществуващото законодателство от 1987 година всъщност и съответно ще трябва да включим в текста на предложението идеята, че трябва да има обмен на информация и начини за справяне с такива трансгранични заплахи. Има един пример, цитат от точка 10, има инструмент за стабилност от 2006 година на парламента и съвета. Той се основаваше на съответния член относно развитие и сътрудничество и е, финансово и техническо сътрудничество от ДФЕС. В този регламент общо взето имаме същата структура, както по-настоящем и целта е същата. Имаме разпоредби за сътрудничество с трети страни, за справяне с сериозни заплахи, преди и след аварии. Имаме мерки свързани с подготовката, планирането, наблюдението, раното предупреждение. Това също е инструмент, който може да се сравни с настоящия. Ние нямаме нужда от правно основание по Евратом съответно. Но дори и да има нужда от е, такова правно основание, можем да получим помощ от е, решението на съда, според което основната цел е тази, която има примат тук и елементите свързани с радиологичните аварии не постановяват, е, че всеки път, когато има нещо подобно, трябва да променяме правното основание. Е, всъщност ние изходихме от е, решението на съда, от информацията, която идва от съда и така стигнахме до решението в момента. Благодаря. А, може би трябва само да оставим нещата в ръцете на докладчика и докладчиците в сянка. Те ще обсъдят нещата. Иначе благодарим на правната служба за изчерпателните отговори. Както виждате, много е важно как се поставя един въпрос и дали той е политически или не. Защото за докладчика и докладчиците в сянка е важно кое е, важно, кое е възможно политически и кое не е възможно. Ние искаме да постигнем политически възможното. Но за сега благодаря за изчерпателните отговори. Сега ми позволете да дам думата на комисията. Yes, good morning. Um... Добро утро. Благодаря, че ми давате думата. Това предложение се основава на член 168 от договора, който сега включва и позоваване на към сериозни трансгранични здравни заплахи. Именно затова смяташе комисията, че сегашното законодателство за заразни болести би трябвало да бъде разширено, за да се включат и други заплахи, например от химични и други източници. В точка от преамбила 7 на предложението на комисията показваме изрично, че решението не се отнася за сериозни трансгранични здравни заплахи, проистичащи от ионизиращо лечение, тъй като това е, е уредено от член или нея трета на Евратом. От гледна точка на комисията вече съществува оперативни разпоредби в договора, които уреждат заплахите, проистичащи от ионизиращо лъчение. Следователно, приложното поле на комисията е ясно. То включва сериозните трансгранични здравни запласи с изключение на заплахите, проистичащи от ионизиращо лъчение. Тук се включват, например, и а, а, планирането на а, готовност, въвеждането на мехамент проекти, е, на разпоредби за съвместно е, осигуряване на е, вакцини при пандемии. знаем какво стана преди няколко години, когато всяка държава се запаси. Сега предлагаме това да стане централизирано. също така предлагаме да се използва съществуващата система за ранно предупреждаване като механизъм за уведомление между държавите членки, както и обща оценка на риск, а, да се използва също така комисията по а, си, здравна сигурност. Искам да привлека вниманието ви към член 12 на предложението, което засилва разпоредбите, общностните разпоредби и действат като една защитна мрежа, делегирани актове, мерки, мерки за контрол в държавите членки. Това е една нова разпоредба. Има и още една нова разпоредба във връзка с международното сътрудничество, защото смятаме, че подобни заплахи много често проистичат тичат са с происход извън Европейския съюз. По конкретния въпрос, който предимно беше обсъден, комисията ще бъде благодарна да получим становището на правната служба на комисията, за да можем да бъдем в диалог и при следващи срещи тук да доведем колегите колеги, които се занимават с разпоредбите на Евратом. Председателят. Благодаря на комисията. Знам, че сте между два стола и знам, че така съветът не е особено вълдушевен към този доклад. Може би вълдушевлението ще нарасне, ако успеем да внесем добър документ, за да ентусиазираме съвета. И сега, в заключение, Жил Пърнио. <coughs> Oui, donc, rapidement, monsieur le... Съвсем набързо, господин председател, след като изслушах изказванията на нашите колеги, както и на, комис... на Европейската комисия и Генералната дирекция, може би само няколко неща, няколко коментара по контекста на това решение, което е предимно политическо, както каза колегата Дагмар Род Берен. Е, това предложение за решение е, проистича от кризите, които е, познаваме през последните години. Например, пандемията в кавички на грипа H1N1, вулканичния облак 2010 година, Ешерихия Коли през целия период и от защита на европейците. Всичко това ни наведе на мисълта, че трябва да излезем с това предложение пред Европейската комисия. Аз наистина много ентусиазирано приемам предложението на Европейската комисия, така както ще бъде обсъждано на, 18 юли, защото по този начин ще отговорим на а, възможностите за а, предотвратяването на риск рисковете, ще може да се преборим с кризата и ще можем да а, включим а, разпоредби, така както се предлагат. Също но искам да предложа, както ще видите в доклада, който ще ви бъде изпратен, аз мисля, че ние бихме а, разширили приложното поле, за да, бъде вклю... да бъдат включени други заплахи. А, дали ще говорим за, радио... за ионизиращо лъчение или за радио... радиоактивни заплахи. А, а, мисля, че а, не отдавнашните събития показаха как действа Европейския съюз, например по дефектни медицински изделия. Тук трябва да се а, а, изостри не само а, общественото внимание, но и нашето внимание. И на мен ми се струва, че е необходимо да се разшири приложното поле, за да се включи, а, например, заплахите а, от медикаменти, от а, дефектни импланти и така нататък. Има също така предложения за едно координирано предложение. Експертите знаят, че се сблъскахме с големи трудности през последните години. Например, защитата на личните данни, по-добро по-добро дефиниране на Европейския център за предотвратяване на заболявания, по-засилено сътрудничество с, с Световната здравна организация, с трети страни също така. Това е също така една тема, която а, ни занимава и също така така възможности за общо снабдяване с медикаменти и а, сътрудничеството между Европейската комисия, Европейски парламент по тези разпоредби а, по време на последващите етапи на нашата работа. Аз мисля, че това а, е а, нещо, което все още не съществува в диалоги, а, а, в, връзка с, с вашите изключения. А, искам да кажа, че с решимост ще работи по този доклад и аз мисля, че тук имам един текст, който е един фундаментален текст а, за бъдещите години, за да може да реагираме на всички тези кризи, с които се сблъскахме през последните няколко години. Бихме искали да бъдем не само проактивни, но бихме искали да бъдем а, а, правно конструктивни, за да може да защитим европейците от различните здравни заплати. Благодаря, господин Парньо. На 10 юли ще гласуваме в нашата комисия доклада а 18 юли е... Извинете, на 19 септември ще гласуване. 18 юли е крайният срок за внасяне на предложения. Основният дебат ще бъде през октомври. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Обединяваме пета и шеста точка а, рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 и специфична програма за изпълнение на Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации. Пристъпваме към точки от дневния ред 5 и 6, но преди това искам да изчакам нези, които искат да напуснат залата, да го направят, за да можем да започнем работа, като дадем веднага думата на докладчика, който да ни въведе в темата. Водещата комисия е комисията по промишленост. И сега ще дам а, думата на господин Бусой. Благодаря господин председател. Аз също исках да обединим двете точки, защото общо заето те имат общи елементи. Двете предложения, които обсъждаме днес, са изключително важни за бъдещето на научната дейност и иновациите. Тук и в други комисии сме повтаряли, че имаме нужда от повече иновации. Липсата на новаторство пречи на Европейския съюз, когато става въпрос за конкурентоспособността. Аз смятам, че ние трябва да намерим най-добрия начин, за да подкрепим науката и да залечим пропаста между научната дейност и иновациите Трябва съответно да откликнем на социалните промени. Упростяването на процедурите, за да може да се даде възможност за максимално голямо участие от различни заинтересовани страни, като МСП, представители на академичните среди и е, гражданското общество. Е, всичко това е, е необходимо. Предложенията на комисията са мащабни, мисля, че с правилна насоченост. Моите изменения са по-скоро допълнение, като целта е да поставят ударението върху някои конкретни аспекти, но те не променят цялостната структура на програмата на комисията. Искам от самото начало да подчертая, че предложенията, които правя, са свързани с научната дейност в областта на здравеопазването, но и в областта на други теми, които са значение за МВ, дори и това да е в по-малка степен. Аз самия ще внеса изменения по тези други аспекти. До сега не съм имал време да ги разгледам. Естествено ще разгледам и всички предложения на колегите и докладчиците в сянка от тази и други комисии. По отношение на научната дейност в областта на здравеопазването, целта трябва да бъде да се подобри дългосрочното здраве на всички граждани и тук аз смятам, че трябва да се премине от лечение към превенция. Това е изключително важно за устойчивостта на нашите здравни системи. Ето защо ние трябва да подкрепяме научната дейност, за да разберем кои са факторите, които влияят върху заболеваемостта и върху лечението, трябва да се постави ударението върху развиването на вакцини, Приветствам това, което предвижда комисията относно хроничните заболявания, които представляват огромно бреме за здравните системи. Да не говорим, че населението застарява и превенцията съответно ще има допълнителна стойност. Комисията прави проучвания относно различни е, хронични заболявания, рак, сърдечно-съдови заболявания, диабет и така нататък. Вместо да се добавят нови заболявания, искам да е, подчертая, е, че става въпрос само за примери, които не ограничават е, приоритетите. Ако включим обаче други заболявания, ще имаме твърде голям списък и той така или иначе няма да е изчерпателен, така че аз мисля, че трябва да има известна гъвкавост. Смятам, че трябва да се постави по-голямо ударение върху редките заболявания и развитието на лекарства сираци. Въпреки, че са редки, тези заболявания засягат 30 милиона европейци, които нямат достъп до лечение, просто защото в някои области просто не съществува терапия. Това е сфера, в която Европейския съюз ще има допълнителна полза, особено когато става въпрос за по-добро споделяне на оскъдните познания в тази област. Подкрепата за биомедицинските проучвания е изключително важна, за да се създадат лекарства, които са индивидуално насочени към генетичния код на съответното лице и е, към конкретните черти на неговото заболяване. Не трябва да се харчат средства за неефикасни терапии. По отношение на други заболявания. Мисля, че не трябва да забравяме и заболяванията, свързани с бедността и е, неблагоприятните условия на живот. Подкрепям е, идеята Хоризонт 2020 да има отделна приоритизация на здравеопазването и частния сектор. Трябва да се гарантира, че резултатите от фундаменталните проучвания е, ще доведат в крайна сметка до изготвянето на продукти, които да са от полза за отделния индивид и за обществото. Ето защо смятам, че Хоризонт 2020 трябва да подкрепя транснационалното проучване. Интердисциплинарността също е важна, защото много хронични заболявания имат е, общи черти и ако има трансгранично и интердисциплинарно подхождане, това ще доведе до по-голяма полза за пациентите. Няколко бележки в заключение относно стволовите клетки, които от дълго време пораждат спорове. Напълно осъзнавам какви проблеми има по отношение на биоетиката, в частност ембрионите, тук обаче имаме нужда от поясняване. Стволовите клетки и терапиите с тях имат изключителна полза за пациентите, например, когато става въпрос за дегенеративни заболявания или други заболявания, които застрашават живота. Ето защо трябва да се изпрати правилното послание. Има рискове, свързани с стари стволови клетки, с стволови клетки, които не са на необходимото качество. Има научна дейност, която би трябвало да се насърчава и в тази връзка. Освен това трябва да се включат всички въпроси, свързани с безопасността на храните. Има изменения, които са насочени и към подобряване на начина на хранене, е, включително и преформулиране на рецептите, което ще допринесе до по-добро здраве по отношение на енергетиката. Смятаме, че има нужда от научна дейност, за да се създадат по-ефективни системи за охлаждане, за отопление, както и по-добри системи за съхраняване на енергийните ресурси. Това трябва да е едно трансгранично е, предизвикателство, всички тези научни програми. Е, по отношение на показателите за това доколко програмата Хоризонт 2020 е успешна и доколко се изпълняват а, приоритетите, а, аз смятам, че трябва да има допълнителни показатели, които да са по-уместни. Например, броя на МСП, които получават финансиране, създадените работни места, броя на нововъведенията и в крайна сметка приноса за растежа към БВП. Координацията на научната дейност е изключително важна. Там предлагам изменения и мисля, че трябва да се въведат нови елементи. Смятам, че трябва да има стратегическа координация между научните дейности, които се финансират на национално и европейско ниво, за да се избегне дублиране. Финансирането на европейско ниво трябва да бъде насочено към проекти, които представляват добавена стойност и допълват национални те програми. И в заключение бюджета, един от най-важните въпроси. Както вероятно сте забелязали, аз не съм внесъл изменения относно цифрите, които предлага комисията, с изключение на текста, според който трябва да има 12% от средствата за здравно проучване, както е по рамковата програма от 2007 година. Има и още една промяна, свързана с малките и средните предприятия. Аз предлагам тези цифри да се променят и да има фиксирани стойности. Това предложение се следва и от комисията ИТРЕ. И съответно, в случай, че има някакви промени по финансовия пакет, да може сумата да остане значителна. Ако искаме да постигнем нещо значимо, това е необходимо. Като цяло бюджета, който се предлага е добър, макар че можеше да е още по-амбициозен, когато става въпрос за необходимостта от финансиране на иновациите на европейско национално ниво. Много ви благодаря за това пространно въведение в становището. Сега думата ще имат докладчиците в сянка, но ще ги помоля да говорят не по-дълго от 3 минути всеки, защото имаме а, и а, лайф да обсъждаме по точка 7. Трябва да остане достатъчно време. Първи докладчик в сянка. Muchas gracias. Много благодаря, господин председател. Мисля, че ни беше казано преди, че имаме 15 минути. Но както и да е, искам да направя няколко а, коментара, аз съм и член на комисията ИТРА. Има няколко неща, които би трябвало да отчетем, които са много важни. А, запасването и защитата на околната среда. Но и също така как се организира програмата Хоризонт 2020, за да може това да бъде активен фактор за здравето. Имаме няколко дефиниции, за да може структурните фондове да бъдат използвани за нововъведение, защото в крайна сметка една зелена економика означава, че трябва да се прехвърля технология е, и би трябвало да включим е, тези програми, за да може да работим в по-тясно сътрудничество и това е свързано с внесените изменения по тези въпроси. Необходимо е да подкрепим също така създаването на инфраструктура, но необходима е и дефиниция на инфраструктурата. Тук не говорим само за физически проекти, научно-изследователски групи. Всички тези понятия би трябвало да бъдат много добре дефинирани, за да може да се привличат структурни фондове за тях. Това трябва да се направи също така и във връзка с публично-частното партньорство и сътрудничество. Това е част от Хоризонт 2020. има клинични проучвания, например, в които се включват университетски преподаватели. Необходимо е наистина да има дефиниция, за да може това да се случи. А, Необходимо е да се проучат и връзките между взаимно свързаните проекти, защото тук има и една празнота. Твърде много се разглеждат въздействията на климатичните промени, но трябва да се разгледат и водоеми, например. Също така трансфера между науката и образованието, например, невро а, науките, а, те са свързани предимно с, с здравето, но защо 17 годишни а, младежи да не могат да учат генетика? Защо трябва да ги учим само старите дисциплини. Е, бихме искали да направим така, че научното познание, с което разполагаме, да бъде включено в е, образованието. Мисля, че би трябвало да се съсредоточи вниманието си много повече върху диагнозата и превенцията, защото а, трябва да се насочим към профилактиката. Пациентите имат право на своя собствена биография на риска и отговорността по отношение на пациентите е нещо ново, което би трябвало да а, развием. Виторио Проди също 3, минути. Грация, президенте. Грация. Благодаря, господин председател. Благодаря ви и е, за... благодаря на докладчика за задълбочената работа. Предизвикателствата на новата рамка за иновации и, и изследвания обхващат технологични изследвания, центрове за високотехнологична работа, европейски предприятия, така че наистина да се откликне на съвременните предизвикателства за опазване на здравето и околната среда с изключение, т.е. Е, независимо от общите така, бюджетни бележки, искам да подчертая, че наред с важни теми като здравоопазване и сигурност на, страните, на храните, околната среда не е, е на околната среда не е отделено достатъчно време. чистата енергия е не по-малко важна от интегрираните транспортни системи. Така че нека да припомня, че има Европейски съвет за изследвания, който може да реализира сериозни изследвания във всички държавни, държави членки. Нека да не задълбочаваме пропаста между известните и неизвестните центрове. Важно е да има достатъчно персонал, а, и също така е важно е, да не се отпускат е, средства постоянно на едни и същи университети, да кажем, които са така или иначе добре оборудвани. Не бива да се отпускат пари на едни и същи хора. Стипендията Мари, Мария Кюри е добро средство за мобилизиране на изследователска дейност. Що се отнася до работата на нашата комисия, ще се опитам да внеса такива предложения за изменение, че е, да подкрепя приложната изследователска дейност за, е, еко, за екологията, за човешкото здраве и персонализираната медицина. Обеден съм, че е, тук трябва да присъства още един елемент съхранение на е, културното ни наследство, нещо, което очевидно не се смята за приоритет. Ето вижте какво стана в Италия след земетресението, колко културно наследство загубихме. И още нещо за а, стимулиране на конкуренцията. Ако искаме да действаме в името на хората, а, развойната дейност трябва да е не само комерциална, ако става въпрос само за разработване на патенти, които пък после да не можем да защитим на международно ниво, ще е, се повтарят едни и същи цикли и ще навлизаме в криза след криза, не само финансови, но и кризи на ценностите. От друга страна, развойната дейност трябва да се концентрира до известна степен и върху възрастните хора и тяхното благосъстояние, например борбата с Алцхаймер. Сега мога да поздравя сред нас бъдещото председателство министърът на околната среда на Кипър, господин Алетратис. Добре дошъл между нас. Много се радваме да ви видим при нас. Добре дошли. Сега продължаваме по реда на докладчиците. Джил Еванс, 3 минути. Um, благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на докладчика за много обстойното встъпление. Много е важно че за първи път можем да съчетем, да съчетем научните изследвания и иновациите. Това ни дава нови възможности е, да подпомогнем растежа на една устойчива економика. Това са много важни теми в компетенциите на нашата комисия. Разбира се, колегите говориха за намаляването на отрицателните ефекти от, клини... от климатичните промени, безопасността на храните и така нататък. Трябва съвсем ясно да кажем, че а, трябва целта да бъде да намалим въглеродните емисии, да обърнем внимание на хранителната верига. Това са все практически, практични проекти, които могат да имат много голям ефект. Изключително важно е тези фондове да бъдат по-достъпни за малки предприятия, необходимо е упростяване Важна е целта 50% участие. Не би трябвало да забравяме, че и селските стопани трябва да бъдат включени. Нещо друго важно, което беше споменато, беше а, установяване на връзка между Хоризонт 2020 и структурните фондове, защото по този начин можем да постигнем конкурентоспособност на научните изследвания. Трябва да осигурим сътрудничество и транснационална дейност. Много се радвам, че в становището се включва и репродуктивното здраве и че се говори също така за безплодието. Аз съм работила по този въпрос много години. Не смя Смятам, че все още е, достатъчно пълно се разбира влиянието, въздействието на този проблем върху човешкото здраве. Ние сме против а, е, а, е, използването на средствата по Хоризонт 2020 за финансирането на проекти, като например ИТРЕ, е, би трябвало да се насочим към проекти, които могат да доведат до осезаеми резултати, е, постигане на една ресурсоефективна економика. Ана Росбах от името на Жюли Гаринг. Yes, uh... Благодаря, господин председател. Докладчик Авсянка няма да може да бъде тук. Съвсем накратко искам да кажа а, нещо и по този доклад и последващия. Госпожа Гъринг е, е общо взето удовлетворена от предложението на комисията и а, смята, че то е в вярната посалка. А, има обаче някои проблеми, които заслужават вниманието, включително постигането на баланс с, с, във връзка с, с управлението на риска, за да може да се осигурят възможности за по-добро участие. И две, и двата документа а, са на прав път, но е необходимо да се поработи още повече по темата научни изследвания и иновации Франсуаз Костет. Две минути. Съвсем накратко, господин председател, Мисля, че тук става дума за един основен въпрос и нашата комисия, според мен, би трябвало наистина да постави акцента върху здравето, защото в период на тежки кризи, тогава, когато трябва да се правят и економии в бюджета, за съжаление, пострадва здравната серия. Аз мисля, че ние трябва да настояваме, да кажем, че в тази рамкова програма за нас здравето е от изключително важно, не само като здраве, е, но и като източник на растеж. Научните изследвания, и иновациите са ключ, от ключово значение за економиката. Това, разбира се, е свързано с подкрепата, която ние а, оказваме на малките и средни предприятия. А, иновациите в медицинската сфера е от изключително важно. А, говорихме за профилактиката, докладчика говореше за ваксините, но тук трябва наистина да включим и новите антибиотици. Трябва да настояваме по този въпрос разработването, развитието на биотици биотехнологията, всичко, което е свързано с новите медицински технологии. Напълно съм съгласна. А, разбира се, подкрепям и казаното от докладчика за редките заболявания. Много е важно научните лаборатории да останат а, на европейска територия съжаление, а, кризата ги а, изпраща другаде. Би трябвало да насърчаваме предприятията да въвеждат ново, новости. Естествено, можем да говорим за медицинските изделия в това е една сфера, в която може да има много ново въведение. Необходимо е също така да стимулираме научните изследвания и да а, засилим иновациите. Благодаря. Оресте Роси. Благодаря. Господин председател, искам в началото да благодаря на докладчика за положените усилия. Мисля, че имаме нужда от повече средства за МСП. Въобще имаме нужда от средства за индустриално лидерство, не само в сектора на здравеопазването. Тези средства, които се предвиждат, са твърде малко, а може да има по-добра подкрепа за научната дейност, особено когато говорим за превенцията. Когато вземем предвид геномиката, отделните рискове за индивидите могат да бъдат а, набелязани и твърде и по-скоро достатъчно рано, за да се избегнат заболяване. Аз не смятам, че трябва да намаляваме ресурсите. По отношение на стволовите клетки, докладчика е твърде предпазлив и аз съм съгласен с тази позиция, защото стволовите клетки от ембриони са свързани с етични съображения. Аз мисля, че трябва да се съхраняват повече е, количества от пъпна връв. В момента само 1% се съхранява. Ако съхраним по-голямо количество пъп на връв може да използваме за стволови клетки. Всъщност докладчик внася достатъчно голяма яснота и аз тук не искам да навлизам в подробности. Това е една от най-важните мерки за бъдещото развитие на Съюза. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Шалдемолзе. Благодаря съвсем накратко. Искам в началото да благодаря на докладчика за това, че справо поставя ударението върху превенцията на хроничните заболявания. Тук трябва да направим малко повече и можем да го направим. Смятам, че в доклада обаче липсва текст относно проучвания във връзка с имуноподдържащите вещества. Така че а, ние а, е, трябва да включим подобен текст и ще имаме такова предложение, но иначе благодаря за текста. Благодаря. Следващия оратор за две минути. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. И аз бих желал да дам малко пояснение по това предложение на комисията във връзка с, с околната среда, енергетиката, мисля, че трябва да се ориентираме към една по-зелена, по-чиста економика в глобален мащаб, но ние не се противопоставяме а, на това тази комисията, т.е. противопоставяме се на това та, програмата Хоризонт 2020 година да финансира ИТЕР. От гледна точка на комисията, а, и, този проектодокумент е доста технически във връзка с поведението и подобряването на условията в обществото. Ние смятаме, че има един раздел в текста, който отговаря на предизвикателството в обществата. Сега по въпроса за безопасността на храните, както се казва, би трябвало да се разгледа проблемите в селското стопанство в с, с повече едно по-зелено селско стопанство и по енергетиката, с което ще свърша. Вие знаете, че трябва да се намали нашия въглероден отпечатък, да намалим консумацията на енергия до 2020 година, а по парниковите газове би трябвало да намалим с 40% до 2030 година. Рихард Зебер има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че докладът е много интересен, особено в частта му за стволовите клетки и ограниченията на финансирането в тази област. Мисля, че това съответства на нашите представи. А, и за това, че самите държави членките имат свои собствени етични норми, които трябва да могат да отчитат. Мисля, че е важно и от гледна точка на е, екологичния дебат. В момента знаете, че е, тече срещата на върха Европейски съюз плюс 20 Партньорствата за иновация и нещо, което ме смущава тук. Просто не виждам никакви текстове в това отношение и ще си позволя да внеса свои предложения за изменение. Мисля, че това е една от централните теми, особено когато говорим за води. Водните запаси намаляват и в доклада трябва да се обърне повече внимание на тях. Благодаря, Юдит Меркис. Eh, eh, Благодаря. Благодаря на предишния оратор за това, че повдигна този въпрос. Водите е, са важни и трябва да има малко по-голям е, фокус е, тук. Става въпрос за хоризонтален подход. Взимаме всякакъв вид теми, слагаме ги на едно място, не Създаваме връзка между тях обаче. Като цяло трябва да откликнем на социалните предизвикателства, но ако просто има ограничение, няма да постигнем нищо. Освен това, нахвърлянето на много елементи без връзка, вече казах, никаква полза. Здравето е свързано с качеството на водите, с количеството фосфати и така нататък. Много е важно да включим хоризонтални елементи и да гарантираме връзката между тях. Иновациите и научната дейност, това не е едно и също. Научната дейност не винаги води до иновации. И като се вземат предвид основните предизвикателства – които имаме в Европа, е, трябва да поговорим малко и за работните места. Трябва да има много голяма доза научна дейност в малките и средните предприятия, тъй като това е от полза. Не трябва да се дава безкрайен избор. Трябва да намерим решение на основните предизвикателства пред обществото. Господин Кукович, две минути. Председуючи. Благодаря, господин председател. В а, хоризонт 2020 трябва да се предвиди достатъчно нисък прак за малки и средни предприятия, свързани с научни центрове в областта на здравеопазването. Какво имам предвид? Не трябва да подпомагаме само големите консорци, но, консорциуми, но и малките и средни предприятия. Освен това, трябва да има малко по-голямо ударение върху храните. Не само безопасността на храните, но здравословните храни, тъй като храната, която консумираме е в пряка връзка с хроничните заболявания. И на трето място ще изготвя изменение, посветено на по-интензивното развитие и създаване на начини за е, рехабилитация, е, за лечение в къщи. Включително и чрез използването на лекарства, защото сега има големи опашки във всички медицински центрове в Европа. По този начин ще решаваме много проблеми в къщи и ще можем да извършваме лечение в къщи. Сега използваме компютри, използваме високи технологии. И е, съответно този инструментариум трябва да е на лице, да е достъпен до всички и за всички хора за целите на лечението на заболяванията. Когато става въпрос за научната дейност и развитието, трябва да поставим ударението върху хроничните заболявания, като рак, например, деменцията, едната от формите на деменцията е болестта на Алцхаймер. Освен това, трябва да разгледаме и антимикробната защита, резистентността спрямо микроби. Моля ви да отчетете моите изменения. Криста Клас. <clears throat> Благодаря. Уважаеми колеги, много рядко съм чувал такъв целенасочен дебат, както тази сутрин. Всички виждаме целта, но сега говорим за развойна дейност и за това ще внеса още един аспект. Става дума за фундаменталните изследвания. Кой, ако не ние, можем да обвържем изследователската дейност така, че да има инвестиции и в фундаменталните изследвания. Всички цели, които бяха споменати тук, са изключително важни, несъмнено, но днес наблюдаваме институти, университети, които просят пари за своята фундаментална дейност. Професорите тропат от врата на врата, за да могат да финансират свои проекти. Така че не забравяйте фундаменталните изследвания, които могат да ни е, донесат неща, за които не сме и мислили. Просто исках да кажа една дума и за е, този вид изследвания. Благодаря, Петър Ли, за две минути. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Мисля, че ни даде много добра база за дискусия. Аз ще се спра преди всичко на здравеопазването. В доклада са включени много важни елементи, като палиативната медицина, но във връзка с храненето, става въпрос за здравето на децата. Мисля, че този въпрос трябва да се разработи по-сериозно, защото в Европа ръждаемостта е толкова ниска, че е, здравето на децата нараства. Искам да включим и темата за преждевременните раждания друга тема. Сега, според проекта на комисията, се иска изолирана диагностика. Само диагностика. Аз съм лекар и мога да ви кажа, че диагностиката няма никакъв смисъл без да има терапия. Тъй, че изследователската дейност в областта на диагностиката трябва да се финансира само ако води до разработване на терапия. Разбира се, че нещата не могат да върват паралелно, но трябва да се гледат в взаимната им връзка. И още една тема – стволовите клетки. Мисля, че посоката на докладчика е правилна. Някои може би иска да направят още една стъпка, други смятат, че е прекалено това, което се предлага. Във всички случай трябва да се разберем за прерогативите и правомощията. Ако говорим за етични неща, това влиза в прерогатива на Комисията по правни въпроси. Така че е по-добре в доклада да формулираме нещата така, че да не става дума за етични аспекти, а просто да кажем най-делово, че подкрепяме примерно вземане за изследвания на стволови клетки от пъпната връв и да изброим нещата. Аз ще направя предложение. Благодаря казва председателят, сега искам да дам в края първо на комисията и след това на докладчика думата, но моля ви бъдете кратки, защото имаме да обсъждаме и лайф. Um, благодаря. В началото искам да благодаря за тази вълна от коментари, която породихте. Искам да кажа в началото, че сме съгласни с идеята да не се прави списък. Всъщност списъка беше премахнат в съответната група на съвета. По този начин ще се даде възможност за интердисциплинарен, многодисциплинарен подход с цел справяне с здравните проблеми на гражданите. Значи вместо да гледаме конкретното заболяване или графа, трябва да разгледаме проблемите в техната цялост и съответно да имаме превенция, ранна диагностика, ранно лечение, излекуване. По отношение на стволовите клетки, те бяха споменати днес – Искаме да подчертаем, че научната дейност в тази област е новаторска. Там се крие голям път, потенциал за пациентите, за научните среди. Нашата позиция по отношение на Хоризонт 2020 е да се запази статуквото, което се е оказало уравновесено, ефикасно. По рамкова програма 7 и рамкова програма 6 е, комисията може да финансира научна дейност е, относно стволовите клетки на всички етапи, само в държави членки, където няма конкретна забрана. Това е статуквото всъщност. По отношение на човешките стволови клетки и ембрионите, това позоваване не е необходимо, тъй като няма изрична забрана тук. Освен това, конкретното споменаване може да попречи на включването на други типове за бъдеще. Например, ако споменаваме клетките от път на връв, ако го бяхме направили в миналото, щяхме да изключим появяването на индуцираните плурипотентни стволови клетки а сега и те са на лице. Не искам да повтарям онова, което вече беше казано. Така или иначе, стволовите клетки са необходима част тук. По отношение на други конкретни заболявания и технологии, ние запазихме формулировката достатъчно широка, за да може да включим както подхода отдолу нагоре, от страна на МСП, от страна на академичните среди. Въобще искаме да се включи целият цикъл от иновации, насочени към подобряване на здравето на пациентите. По отношение на енергетиката, Говори се за енергийна ефективност, за уловяване и съхраняване на въглерода. И накрая, по отношение на промяната на заглавието на дял 2 и включването на безопасността на храните, ние смятаме, че това е излишно, тъй като Сигурността на храните включва и тяхната безопасност и накрая по отношение на морската среда. Не смятаме, че това е необходимо, тъй като тук се отчитат само ресурсите, а не цялостното понятие, цялостната концепция. И накрая, по отношение на заболяванията, свързани с бедността, ние сме съгласни. Например, EDCPP, партньорството за клинични проучвания между Европа и развиващите се страни работи по тази тема и ще продължим да работим и за бъдеще. Благодаря. Благодаря на комисията. И сега докладчикът, но съвсем, съвсем кратко. Максимум uh, Благодаря. Не повече от две минути. Искам да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Дебата беше изключително интересен. Ще продължим да говорим. Това, което каза госпожа Готиерес Кортинес относно управлението на водите, е, между другото, колегите Мерки и Зебер говориха. Е, също по тази тема трябва да има изменения тук. Съгласен съм, че трябва да поговорим малко повече за средствата за малките компании. Нисковъглеродната економика трябва да е един от приоритетите. В отговор на господин Лизе, да, аз не включих етичните съображения тук. Аз съм член на комисията Юри. Вчера участвах в дебата. Просто исках да поставя ударението върху альтернативните възможности. Този въпрос е чувствителен. По отношение на базисните проучвания, съгласен съм с госпожа Клас, че трябва да има ясно позоваване на този аспект, защото то е много важен за бъдещето на научната дейност. Говори се за храните и за е, по-масштабното им включване. В текста госпожа Кукович е, говори по темата, аз съм готов да приема изменения тук. Нямах пространството да включа всички въпроси. Искам да благодаря на госпожа Гростет за мен Здравето е в центъра на моите усилия и инициативите са в сферата на здравеопазването. Напълно съм съгласен с господин Коше, че сигурността на прехраната трябва да бъде решаван по-добре в рамките на иновациите, които обсъждаме. И накрая искам да благодаря на господин Проди и господин Роси във връзка с културното наследство. Аз съм сигурен, че Комисията по култура ще се занимае с този въпрос. И аз мисля, че председателя сега ще ви представи графика. Благодаря на колегите за, и благодаря на госпожа Роксанда Ракли от представителката на Европейската комисия. Ще учете, разбира се, всички всичко, което каза тя ще внесем известни промени. Благодаря. Срокът за внасяне на измененията е утре на 10 юли отново ще обсъждаме доклада тук в комисията, а на 19 септември ще го гласуваме тук. В пленарна зала гласуването е предвидено за ноември. Водеща е комисията по промишленост и технологии. Искам да посъветвам колегите, ако искат да бъдат отчетени техните предложения за изменения, те могат да бъдат внесени и в водещата комисия. Това е така добронамерен съвет. Петър Лизе. Благодаря за добронамерения съвет. Ще действаме съответно и ще се обърнем към колегите от ИТРЕ. Но ако искаме да сме сериозни, нека говорим за собственото си становище и ви моля да проучите възможността за отлагане с един-два дни на крайния срок, защото утре 12 часа не е достатъчно време. Аз Бих се радвала, ако можем да дадем един-два дни повече срок. Доколкото знам, ИТРЕ ще гласуват по-нататък, не е ясно точно кога. А, тъй, че моля ви, проверете дали не може да имаме малко повече време. Председателят, добре ви разбирам. Аз също съм привърженик е, на спокойната работа, изпипаната работа но според информацията, която имам, не можем да отложим срока. Казаха ми, че ако размяната на мнения отпадне, можем да отложим крайния срок за внясане на предложение. Значи, така или иначе през септември трябва да гласуваме доклада. Освен ако не се разберем а, а, за по-късен срок на внасяне на предложенията, но тогава няма да могат да бъдат преведени, защото си трябва време за превод. Сега, а, Петър Лизе, едва ли един ден сега, през юни, ще ни попречи гласуването да бъде през септември. Не, вижте, казва председателя. Става въпрос за това, че на 10 юли е предвидено обсъждане. Сега сме 20 юни. Ако искаме всички колеги да са подготвени на своите езици за това обсъждане, т.е. да са чели предложенията на своя език, за най-голямо мое съжаление трябва да определим крайен срок утре. А, това ми казаха от секретарията. Ако обаче се съгласим да не работим на всички езици, нещо, което ние можем да си решим, а ако искаме да се откажем от превод на предложенията, разбира се, че ще можем да отложим крайния срок. Но на 10 юли няма да разполагаме с всички езикови варианти. Петър Лизе. Сега вече ми стана ясно. Не смятам, че можем да се откажем от, креп, от превод, ако ще гласуваме. Когато ще гласуваме, ще трябва да има превод. А, но да има дискусия през юли, тя може да бъде а, добре проведена и без да имаме предложенията на всички езици. Затова отново настоявам, нека отложим с един-два дни срока, а през септември всички депутати ще си имат всички езикови варианти. Gut, mir, der Vorschlag wäre Freitag. Добре, значи предлагаме петък на обяд. Крайен срок за внасяне на предложения за изменение е петък на обяд, като рискуваме на дебата, на дебата на 10 юли да не разполагаме с всички езикови варианти. Съгласна ли е комисията? Виждам, че всички кимат, особено колегата Лизе. Така че ще постъпим така петък на обяд е крайният срок за внасяне на предложенията за изменение. На 10 юли ще имаме обсъждане на становището тук в тази комисия, без да разполагаме с всички езикови варианти. И след това ще гласуваме становището на 19 септември и вероятно през ноември вече ще бъде а, пленарната зала. Благодаря. Благодаря ви за този дискусия. Сега преминаваме вече наистина към лайф. Създаване на програма за околната среда и действията по климата. А, това е чудесна, скъпа програма. А, щях да кажа, давам думата на нашия финансов министр, но ще кажа просто Юта Халк. Благодаря. Да, Лайф е част от а, законодателството, т.е. от многогодишните програми, които намират място в, по-нататъчната, в следващата многогодишна финансова рамка и сигурно ще търпи промени. В, минали, в миналото Лайф доказа а, своята правота, своята полезност. А, всички се убедихме, че програмата е ефективна, така че за всички страни тя се превърна в успех. Получаваме информация за това не само в парламента, но и от регионалните, местните, националните администрации, НПО-та, изследователски центрове и така нататък. Всички хвалят лайф. И, уважаеми колеги, е, това е единствената, подчертавам, единствената ни програма за финансиране на действия в областта на опазването, на борбата с измененията на климата. И за да бъдем общество в бъдеще, което да борави правилно с ресурсите, а, смятам, че трябва да кажем, че трябва да се а, вземе един много голям бюджет, да вземем целия бюджет, а не само малка част от него, за да постигнем целите не само на Европа 2020. Сега знаете, че има бюджет за равенство между половете и така нататък, но мисля, че а, можем да говорим и за събиране на бюджетите, развойна дейност и екология. Сега ще говоря за няколко неща. Географски баланс, съфинансирането, при, спадането на разходи и евентуално упростяването на заявки и на последно място интегрирани проекти. Първо, географска балансираност на финансирането. Казват ни, че изборът на проектите по региони става на базата на тяхното качество и полезността им за Европа. Това е така преди всичко, защото съществува сложната система от индикативни национални параметри, но степента на освояване в отделните държави членки, данните за степента на освояване ни показват, че е, някои държави членки са е, много над индикативно предвидените за тях суми, други са много под тях. Тоест, дори с помощта на а, така наречената национална индикативна алокация, не можем да избегнем неравновесията. Тъй, че ако искаме да бъдем солидарни по-европейски, трябва да намерим друг подход, а именно държавите членки, които реализират малко проекти, трябва да бъдат подпомогнати да разработват висококачествени проекти с семинари, обучения, обмен на информация за най-добри проекти. Мисля, че това би било европейска солидарност в действие. На второ място процент на съфинансиране. В миналото се видя, че някои държави членки не, нямат сили за, процент, за 50% съфинансиране. Тоест, не успяваха да намерят своя дял от 50%. Аз разбира се, не смятам, че трябва да третираме еднакво всички държави членки. Някои наистина имат повече финансови възможности и за тях 50% не са проблем, но други нямат тези възможности. И мисля, че в по-бедните региони можем да повишим собствения си процент на съфинансиране. Но това повишаване на процента по линия на програмата не бива да бъде равномерно за всички страни, защото иначе ще загубим чудесни е, проекти. Ако ще плащаме над 50% за всички, то ще имаме по-малко пари и броят на проектите съответно ще намалее. За това предлагам все пак да останат 50% с финансиране, а за по-слабо развитите региони ще установяваме това възоснова на параметрите от регионалната и структурната политика. Там можем да отидем на 75%. Това предлагам аз. Сега, на трето място, при спадането на разходите. А, признавам, че започнах а, от позицията на комисията, че е добре да се. А, ако ще се повиши а, с нашето съфинансиране, няма да се приспадат а, увеличените разходи за персонал и за ДДС. Особено във връзка с ДДС-то, на мен ми беше много... Това беше много логично за мен, защото е, това е една малка европейска програма LIFE с един незначителен бюджет. Е, извинете, но от този бюджет наистина няма смисъл да се плаща ДДС за публичните бюджети за държавите. Това не е правилно. Така мислех аз в началото. мислех, че наистина няма смисъл. След което обаче НПО-та, сдружения между градове и други организации започнаха да се изреждат при нас и казаха, че не може, че ще е катастрофално, че ще се провалим и че те няма да могат да правят повече проекти по лайф. Така че какво предлагам аз? за ДДС-то да се придържаме към финансовия регламент, където е казано, че за неправителствени организации и други, които не са част от държавния бюджет, в държави, където няма възстановяване на ДДС, възстановяването ще стане през бюджета, европейския бюджет. Същото се отнася и за приспадането на разходите за персонал, постоянен персонал. Мисля, че НПО-тата и а, екологичните организации могат да бъдат насърчавани в това отношение от нас, но в никакъв случай не говоря за финансиране на постоянния персонал на общини, университети и прочие. И сега четвъртата точка, за която исках да говоря, така наречените интегрирани проекти. Непрекъснато чуваме това, а когато нашия председател минава през моя офис, винаги си подава носа и ми казва интегрирани проекти. Въобще почнаха да ми се подиграват. Да, те са нов инструмент. Но идеята им е отлична именно създаване на по-широка база и на повече финансова мощ за е, изпълнение на нашите цели във всички области на защита на околна среда, вода, въздух и така нататък. Това става като включим в проектите си и други фондове, които имат повече пари. Аграрния фонд, регионалния, фонда за развитие на рибарството. Те им имат много повече, по-големи бюджети от бюджета на програма Лайф. Това е конкретната мярка за нас, за да можем да съберем в едно русло едни нашите проекти. Мисля, че по този начин ще имаме успехи така както сме имали успешни проекти по програма Лайф. Сега дали ще стане, как ще стане, това не мога да предвидя от сега, но е наша задача да се опитаме да започнем и то задължително, защото е, светът е в ръцете на смелите. И накрая позволете ми да кажа, предложението на комисията, така както ни се представя, е чудесна база за обсъждане и след това вземане на решения, но в парламента, знаете, е като в истинския живот, по-доброто е враг на по-малко доброто. Така че ще имаме около 60 предложения за изменения на текста на комисията. Обедена съм, мой само 60, обедена съм, че и колегите ще имат свои идеи как можем да пипнем текста на комисията. Сега съм любопитна да чуя вашата реакция. Мисля, че всички сте прочели моето предложение, с изключение на немската версия. Само немска версия нямаме на моето предложение. На всички други езици е на лице. Аз мисля, че немско говорящите после могат да наваксат. Председателят, благодаря Юта за тази неподражаема презентация на доклада. Сега започваме с докладчиците в Сянка. Колегата Романа Йордан от името на НП. Благодаря много, господин председател. Първо позволете ми да благодаря на докладчика. Тя ни информираше през цялото време, когато изготвяше работни документи, своевременно получавахме доклада с измененията, така че трябва да кажа, че това, което каза тя в встъпителните си думи, е нещо, с което съм напълно съгласна. Бях информирана, че това е ефективна, ефикасна програма и експертите искат тя да продължи. Съгласна съм с, с използването на фондовете. Позволете ми обаче да коментирам това, което тя каза в продължението. В, когато говорим за интегрираните проекти, аз самата имах проблем а, да разбера какво означава те. След като видях документите обаче, почнах малко по-добре да разбирам нещата. Виждам, че това са добре обмислени проекти, но това е новост, която е полезна само ако а, може да бъде използвана за извличане на средства от други фондове. Съгласна съм, че тези проекти би трябвало да бъдат по-добре дефинирани в законодателен акт. На второ място, бюрократичните пречки. Аз обсъдих този проблем с, доставчиците. Те биха желали да видят една по-добра и по-простена процедура, по-просто отчитане и разбира се, по-бързо заплащане. Е, тук трябва да има подобрения. На следващо място е, съфинансирането. Предлагам, е, подкрепям предложението на Европейската комисия за по-високо финансиране, по-добро финансиране, в някои случаи с 70-80%. Според мен това е добро предложение. Мисля обаче също така и за информацията, която получих, а именно, че много трудно да се получи финансиране за проекти свързани с биоразнообразието. Може би трябва да помислим за 70-80% увеличаване на финансирането на тези въпроси тези, на тези проекти. По географския баланс не споделям становището, изразено от докладчика. Добре е да има а, възможности за национално разпределяне на средства както е сега, а не както предлага комисията това да се прилага само за интегрирани проекти. Има няколко причини, няколко доводи в това отношение. Самата комисия през първите, го, пър, първите периоди на прилагането на лайф не очакваше много проекти. Очакваше се това да бъдат традиционни проекти. Един друг довод, споменато от оратора, е, че националните разпределения са индикативни за държавите членки. Това не означава, че се застрашава качеството на даден проект. Напротив, качеството на проектите е нещо, по което се работи едновременно. Имам известни опасения по понятието солидарност, така както е предложено. Предлага се то да замести националното разпределяне на средства. Мисля, че структурните и кохезионните фондове уреждат разликите в развитието на държавите членки. А тук говорим за програма, в която качеството е от най-голямо значение. Имаме проблеми, например, Хоризонт 2020 година, здраве за всички и така нататък. И направим разграничение между по-развитите и по-малко развитите държави. За мен този подход е малко под въпрос. Това, като имам предвид е, че финансирането на държавите членки в рамките на големите програми би трябвало да се определя в съответствие с развитието на дадена държава членка. Следващото нещо, споменато от докладчика, е отчитането на разходите, ДДС, постоянен персонал. Мисля, че това ще даде възможност за равнопоставеност и именно за това се съгласих с предложението по ДДС. Мисля, че би било правилно да подкрепим постоянните служители, за да не а, отдават а, а, своите услуги, да, те да не бъдат обект на вторични а, договори за подизпълнители. Предвижда се един период от две години, но може би трябва да предвидим по-дълъг програм за една работ... по период за една работна програма, тъй като доставчиците се нуждаят от по-голяма предсказуемост на бъдещето. Аз мисля, че тук не се говори достатъчно за почвата. Също така мисля, че акцентът в тази програма трябва да се постави върху а, приложните проекти. Всички наши проекти и програми би трябвало да бъдат насочени към а, проекти, които следва да бъдат прилагани, информативни проекти, проекти за повишаване на информираността, проекти а, за обмяна на най-добри практики. Всичко това трябва да се разглежда като подкрепящи а, проекти. Благодаря, но съм принуден да гледам часовника. Имаме още една точка от дневния ред, по която ще трябва да чуем а, комисията. За това ограничавам времето за изказвания до две минути и половина и давам думата на колегата Крис Дейвис, който представлява колегата Гебранди. Ще се опитам да се справя и е, по-бързо. Съгласен съм. Лайф е успешна програма, трябва да намерим средства, да ги спестим от някъде, трябва да финансираме интегрирани проекти, които да са възможно най-рентабилни, да има максимална полза за околната среда. Готови сме да разгледаме идеята националните средства да бъдат премахнати като практика и държавите членки да имат възможност за прилагане на принципа на конкуренцията. Аз мисля, че те, ако знаят, че има на лице средства, ще развиват проекти, които биха могли да получат финансиране. Колегата Гербенян Гербрандай е в Рио в момента и освен това не е убеден относно идеята за съфинансиране по отношение на не толкова развитите области. Аз лично смятам, че трябва да има правила е, за всички, макар че трябва да сме предпазливи относно правилата и проектите е, за по-отдалечените, по-неразвитите райони. И е, накрая, по отношение на средствата, свързани с най-отдалечените и е, извън, отвъд морските територии на Европейския, Европейския съюз, е, тези райони са много образни по своя характер, а бюджета е малък. И аз мисля, че трябва да се финансират проекти, които са изключителни по своя характер. Не трябва да затваряме вратата, но като цяло не мога да подкрепи онези, които искат благините да се разпределят на все повече глави. Естествено, биоразнообразието трябва да се намира навсякъде. Благодаря, Крис. Искам да поздравя сред нас нашите италиански гости, които са тук по покана на нашия колега Биалато. Добре дошли! Продължаваме. две минути и половина следващия оратор. Uh, Благодаря. Позволете ми да поздравя и аз докладчика. Това е един доклад, по който работих с удоволствие. Има няколко неща, с които не съм съгласна, но ще говоря съвсем накратко. Естествено, не можем да финализираме бюджет преди да приключат преговорите в парламента, но не подкрепям становището на комисията, че трябва да се увеличи бюджета на лайф по принцип, мисля, че целите могат да бъдат постигнати без допълнителен бюджет. Там, където има някаква празнота в бюджета, може да се използват, да се пренасочат екологични фондове от други програми за по-ефективно решение. Приветствам много умес устното компромисно предложение по въпроса за ДДС с трудностите, свързани с допустимите разходи. Тя ще получи подкрепата ни по това предложение. Подкрепям някои от идеите и мерки за изграждане на капацитет не съм съгласна обаче с това, че може да се използва този подход за заместване на темата на ам, националното разпределение на бюджета. Съгласна съм с, с несигурността, свързани с малките, с неправителствените организации. Може би можем да се обединим по а, предложенията, защото тук може да се постигне обратен ефект. В отговор на коментаря на Крис за разширяването на територията, а, противно на него аз съм съгласна с разширяването на територията. Добри под, а, проекти би трябвало да получат подкрепа в ощърп на не толкова добри проекти а, и също така може би няма да се финансират чуждестранни проекти а, извън Европейския съюз. Две минути и половина за колегата Готиерес Кортинес. Много благодаря. мисля, че проекта Life е много европейски и не искам той да бъде национализиран. В миналото бях докладчик в Сянка. Е, имаше блокиране на проекта Life. Финансирането беше замразено за 8 месеца, защото имаше стремежи да се национализира програмата Life и решенията, казваше се, трябва да се взимат от държавите членки и относно финансирането. Това е европейска програма. Знаем, че държавите членки се опитват да национализират програмата, използвайки технологии, които вече съществуват. Важното тук е новите технологии, обаче тези, които още не съществуват. Компаниите, които работят добре, получават много средства и тези средства са повече, отколкото ако програмата беше национализирана. Например, моята страна Испания може да се похвали с 20 милиона за своите компании, тази е, сума беше увеличена обаче на 36, тъй като ние се справяме добре. И това едва ли щеше да стане, ако имаше национализация. Е, по отношение на трансграничния характер, е, той е неизменен за тази програма. Една река не тече само в една страна и когато има замърсяване, например, това е трансграничен проблем ако искаме да запазим духа на подхода на екосистемата и на зелените технологии, не можем да бъдем тесногради и да разсъждаваме само в рамките на националните интереси. Трябва да има международни проекти. Има проучвания за птиците, например. Птиците нямат нужда от виза, ако ще летят от Швеция за Африка. Не може да ограничаваме околната среда чрез е, физически граници. Ще внесе изменения съответно. Разбира се, че не можем да имаме граничен контрол в областта на околната среда. Вие дадохте добър пример с Испания и освояването на пари за добри проекти. И на последно място в списъка Милинда Макеван. Yeah, um, Ще говоря много накратко. Благодаря на Юда за гъвкавостта по неправителствените организации, защото много от тях те трябва да оцелеят чрез въвеждането на, чрез използването на постоянни проекти. Сега по въпроса за малките и средни предприятия, аз имам въпрос към комисията главно. А, е, в моя избирателен регион имаше хора, които ми казаха, че първите плащания се получават след 6 месеца, останалите след 11 месеца. В малките и средни предприятия, в научните изследвания участват малките и средни предприятия, как стоят нещата в реалния живот. едно малко и средно предприятие не може да си позволи да живее 6 месеца без пари. Благодаря. Сега съвсем накратко давам думата на комисията. Кой желая да я вземе? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Бих желал първо да благодаря на докладчика госпожа Хаук за проекто доклада и за предложенията за изменения, които ще подобрят текста. Искам да посоча някои елементи, да ги коментирам, е, да коментирам това, което беше казано от е, докладчика и от другите парламентаристи. На първо място по географския баланс. Комисията, както е, казахте, искаше две неща. Първо да се продължи програмата ЛАЙФ, независимо от скромния бюджет, но въпреки това тя беше огромен успех тя е подкрепена от държавите членки, но в предложението си комисията искаше да включи програмата LIFE в другите екологични програми и тя да бъде по-добре използвана, да се интегрира екологичната политика, борбата с климатичните промени в рамките на другите общности и програми и първо националните разпределения на средства според географския състав. ние, както каза докладчика, осъзнаваме, че националните мерки, макар че са индикативни, не позволяват винаги да се постигнат целите на разпределянето. Както беше казано, програмата е много успешна успешна. Е, в, в е, някои случаи обаче не може да се постигнат е, квотите и проекти, които са много добри от качествена гледна точка, страдат поради това, национално разпределяне на средствата. Именно за това комисията би искала да се запази критерия на равнопоставеност. искам да кажа, че позицията на парламента да се по подкрепят държавите членки, които имат някакви трудности да предоставят добри проблеми, може би може да се спрем да се заобиколи тази национална индикативна система. Един втори аспект е, е, е съфинансирането. Комисията би желала всичко да се опрости, е, доклада, съфинансирането, допустимостта на разходите, ДДС, разходите за постоянни слушатели, т.е да няма а, да се повиши съфинансирането, за да не се наказват а, някои участници. Сега, всичко това може да доведе до по-добро управление на програмата. В този случай предложението, което беше представено да се третират по различен начин а, по-необлагодетелствените региони, защото за нас това е проблем. Как бихме могли да ги дефинираме? кои са по-облагодетелствани, кои са по-малко облагодетелствени? Това ние фактически имаме един глобален бюджет за програмата Life. Може би тук трябва да има някакви допълнителни преценки, имаме известни трудности. Освен това се питам също така за средата, в която ще се прилага лайф по интегрираните проекти. Отбелязвам с удовлетворение подкрепата почти в залата за първи път се представя официално този аспект аспект на програмата LIFE, която а, има много по-големи амбиции във връзка с прилагането на общностното право в а, сферата на екологията. Беше повдигнат въпроса за най-удалечените региони. А, през океанските региони. Това беше обсъждано и в други комисии. Ние сме участвали на тези е, обсъждания, е, където също беше казано, че не може да се покрие е, такава голяма програма, ние знаем програмата за а, трети страни, така наречената Life 3, където също така се предвиждат а, а, европейски фондове. Председателя прекъсва и а, напомня, че трябва да се приключи. А, също така трябва да се подкрепят приложението. Комисията естествено има альтернативни решения за подобряване на предложението. Благодаря, господин председател. Много се извинявам за суровостта си, но наистина трябваше да ви прекъсна, защото ни предстои още една важна точка от дневния ред въпросът на Линда Макеван за МСП не беше е, засегнат. 30 секунди. Или, може би, ако е възможно, в двустранен разговор изяснете този въпрос. Сега давам съвсем накратко думата на Юта Хаук. Съвсем накратко за малките и средни предприятия. Това може да стане чрез финансовия регламент. Ако не се лъжа, ще, ще проверя още веднъж. Така или иначе, стъпката на плащане е 3 месеца, а не 6 месеца. Ще проверя още веднъж, за да не кажа нещо грешно. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Съвсем накратко sollten alle die, die im Entwicklung за отц е, такива високотехнологични е, проекти могат, например, да черпят средства и от Европейския фонд за развитие. Сега Джуди Гърлинг, това, което попита, да, във времена на економии трябва да се економисва от всякъде и затова тя казва, не бива да повишаваме бюджета на програмата. Ами, че той не е повишен в действителност на практика. Повишенията се консумират просто от новите задачи, които влязоха в обсега на лайф. Климата, интегрираните проекти. Тъй, че е, реално завишаване няма. Още не съм се отказала, не съм взела окончателно решение, но ми се ще да окажем малко повече евентуално обществен натиск, за да можем наистина да финансираме нашите региони по Натура 2000 с 10% от общия бюджет. И ако се вгледаме, ще видим, че това не е толкова много. Благодаря. Председателят благодаря на Юта Халк. 27 юни, 12 часа, последен срок за внасяне на предложения, а ще гласуваме през септември. Благодаря ви. Преминаваме към 8 точка от дневния ред. Възражение по член 88, параграф 2 РИЧ. Забрана за използване на олово и на неговите компоненти в бижудерийни артикули и аксесуари за коса. По процедура. Крис Дейвис. Възможно ли е да дойдем след обяд да гласуваме по някакъв текст – текст, в който са инвестирани много усилия, четени са научни документи, много и пари са инвестирани освен това. Как можем да обсъдим тази тема за 3 минути и половина? Това е неприемливо. Не може да стане. Ще дам думата на Рихард Зейбер. Той има какво да каже по въпроса. Дейвид е напълно прав. За три минути не може да станат нещата. Не знам какъв е дневния ред. В 17 часа ще дойде комисарят Таяни. Наистина не знам как преценява секретарията. Наистина ли ще ни трябва от 3 до 5 часа време за гласуване, 2 часа? Дали да не го обсъдим този въпрос, ако започнем точно в 3 часа, за да можем изчерпателно да го разискваме? Е, сега прогнозите за гласуването винаги са само прогнози. Крис Дейвис, Линда? Um, Аз съм съгласна с тази идея. Искам да чуя какво ще каже комисията преди да реша как ще гласувам. Ако ще имаме разглеждане в 3 часа, обаче искам пауза преди гласуването. Днес ли трябва да гласуваме в комисията? Защото не искам да имаме обсъждане и след това направо гласуване. Искам да се допитам до колегите преди да гласувам. Значи предложението е следното. Сложили сме на първо място в гласуванията тази точка от дневния ред в 15 часа. Това, което можем да направим е да отложим гласуването до последно, т.е. това да е последната точка, която ще гласуваме. Мисля, че това е компромисно предложение, защото Линда Макеван много правилно казва, че първо иска да чуе комисията, след което да има време преди гласуването, за да се консултира с колегите си. Така, както предлагам, доволни ли сте? Рихард Зебер. Просто искам да помоля да имаме достатъчно време за дебат, защото точно по това досие има неимоверен лобистки натиск, така че ние сме е, комисията, която наистина обстойно трябва да обсъди нещата. Така че ви предлагам в 15 часа да си започнем гласуването, е, но след това да обсъдим преди таяни. Председателят Казват ни, че трябва да гласуваме, защото въпросът трябва да влезе в пленарна зала на юли. Знаем и за лобисткия натиск. Друго предложение, че можем сега да дадем думата на комисията Франсуаз Кростет, кажете вие. Аз съм много изненадана от тези после... промени в програмата в последния момент. Би трябвало да се управляват нещата още от самото начало, защото винаги става така във всяка комисия. На второ място, когато говорим, че има натиск от лобита, да, това се отнася, съжалявам, за обществото, аз във Франция не виждам никакви лобита и съм изненадан това, което каза а, австрийския колега. Знам, че има лобита сред парламентаристите. Аз мисля, че ние трябва да се борим по това досие, защото нещата тръгват в неприемлива посока. Също времено смятам, че има а, а, гласуване, което трябва да започне в 3 часа. Аз, аз аз искам да помоля нещо, за което не искам а, често. Аз искам да помоля моят доклад да мине по-рано. Колегите бяха съгласни, но ги няма в момента в залата. Писна ми малко от тази дезорганизация на Комисията по околната среда. госпожа Кортинес. Този документ беше обект на представяне и защита от страна на лобистка организация. И знаете, че много често законодателните текстове, за съжаление, са обект на е, влияние трябва ли да гласуваме през юли? Обаче това наложително ли? Изглежда дневният ред по някакъв начин ни спъва. Ние трябва да имаме научна информация. Аз съм учен и не мога да гласувам без да имам необходимата информация. Отказвам да го направя. От гледна точка на отговорността, от гледна точка на морала, ние първо трябва да имаме дебат и след това да гласуваме. Естествено, че никой няма да умре, ако не го внесем през юли. Въпроса просто беше включен в дневния ред. Чух вашите критики. Трябва да го гласуваме днес, тъй че предлагам да си остане дневния ред такъв какъвто е. Първият е, то ще бъде първа точка от дневния ред за гласуване, но преди това ще чуем комисията и ще има обсъждане. Уважаеми колеги, или обсъждаме въпроса сега, без превод. Десет минути изгубихме да изясняваме процедурни въпроси. Някои политически групи, доколкото ми е известно, обвързват решението си с изслушване на комисията. Още не са решили. Сега представителите на комисията са тук, подготвени са. Имаме осмата точка от дневния ред с това възражение и трябва да отработим тази точка от дневния ред. Иначе много добре си вървим във времето в тази комисия. В други комисии далеч не е така, тъй че възразявам на критиките по отношение на организацията. Обик... Винаги се казва, че нямаме достатъчно време, но всеки колега се чувства най-важен тук, включително и аз, така че ви предлагам, ако все още имаме превод, но преди това са тук си. Не е приемливо единствено да дадем думата на представители на комисията. Трябва поне да дадем думата за едно изказване от името на всяка група. Поне такъв дебат да има. Linda. Can I propose that we listen if we... Линда Макаван. Ако имаме време, дадено ни от преводачите, нека да чуем комисията, след това да гласуваме в 3 часа под другите доклади, след това да имаме дебат по това, което чуваме от комисията, след това 10 минутна почивка и да гласуваме по този е, доклад. Може да отложим господин Таяни за 5 и половина. Е, да отложим е, за малко дебата. Ние можем да чуем комисията, след това да имаме дебат днес след обед, 10-минутна почивка и след това да гласуваме. Това е логично предложение, защото мисля, че темата е важна, трябва да има дебат, трябва да чуем комисията, както предлага председателя. В такъв случай, ако няма възражения, да чуем комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Преди да започна, искам да спомена, че тук има представител на Европейската агенция по химикалите, господин Ванио. Ако имате някакви въпроси към агенцията, имате възможност да ги зададете. Първо, трябва да припомним за тези цели на ограничаване. Защо има ограничаване? Защото трябва да се защитят а, младите хора, малките деца от а, уловото, в определени продукти. Според проучвания, малките деца могат да са изложени на улово от ранна детска възраст. Предложението на комисията обаче включва членовете посветени на възрастните. Казвам това в отговор на критиките, че нашето ограничение не е съвпоставимо с това в САЩ. Всъщност то е много по-широко. Използването на олово в бюжута, например, е обект на изключение. Тук се включват части за часовници, стоки втора употреба, стоки, които са с над 50 годишна възраст и олово в кристално стъкло и тук се поражда дебата. Искам да ви напомня, че става въпрос за олово в кристално стъкло в бижута. Не говорим за полилей или за а, е, различни а, е, продукти, които се използват а, е, при хранене на масата. И така, какво е предложението на комисията и на какво се основава комисията. Ние смятаме, че комисията за социо-економически анализ е превишила своя мандат. Има всъщност такова твърдение, тъй като няма оценка на въздействието. На второ място използването на олово в кристално стъкло, без да се отчитат всички последици и на трето място, че предложението на комисията надхвърля препоръките на комисията за социо-економически анализ, а именно, че се прехвърля ограничението за всички области, в които има кристално стъкло, а не само в две от четирите области. Нека да кажа, че изключението се предвижда когато има е, отсъствие на риск за човешкото здраве. Първо, отсъствието на значителен риск беше отчетено в първоначалното досие, представено от една държава членка Франция. Комисията за оценка на риска не постави под въпрос този аспект и когато аспекта беше разгледан от социално-економическата комисия се спомена липсата е, за доказателства, на доказателства за значителен риск. Е, би трябвало да се направи някакъв а, е, анализ за ползите и разходите. И ако ползите са нулеви, всички разходи, които са над нула, ще бъдат непропорционални. Ако съответно има липса на значителен риск, никаква мярка не може да бъде уместна. Това е първият елемент. Правейки това, Комисията за социоекономически анализ не разшири, не прехвърли своя мандат, тя просто направи анализ а, с цел оценка на пропорционалността. На, второто място, на второ място альтернативите. Една евентуална альтернатива може да е нещо, което е техническо-економически е, осъществимо. когато няма подходяща альтернатива за пускане на пазара. Това е първата альтернатива. Альтернативите могат, например, да не дават възможност за същото разпръскване на светлината като кристала. Може да не се получават всички цветове, които дава кристала, например, рубиново, червено и така нататък. Казаха ни, че има изтичане на патенти, освен това. Факта, че е изтекал един патент, не означава, че процеса е на лице извън лабораторната фаза и че може да се използва е, индустриален мащаб. Един производител може да произвежда стъкло без олово с а, същото качество. Тази технология, доколкото знам, обаче не е достъпна за другите участници на пазара. В допълнение, по време на процеса на консултации нямаше информация относно физико-химичните свойства на альтернативите. Например, твърдостта, ковкостта и така нататък. Така стоят нещата в момента. Освен това сме предвидели клауза за преразглеждане, защото знаем, че може да има напредък по отношение на данните свързани с тестовете към мигрирането. Е, съответно имаме нужда от информация преди да направим някакъв напредък. На трето място има критики към комисията, според които в директивата за ограничаването на опасни вещества има четири области, които са обект на изключение. Комисията не е отчела препоръките на Комисията за социоекономически анализ. Искам да ви напомня отсъствието на значителен риск за двете категории, които бяха обект на първоначална оценка. Тези категории съдържат всъщност най-голямото количество улова. Ако има отсъствие на значим риск, когато има голямо количество улово, rejected this exemption for reasons of coherence or clarity in the legislation. Ние разбираме, че за операторите е много по-практично да има изключения и в тези две области. И накрая ние получихме благословията на 27 държави членки в рамките на комитета по РИЧ. В заключение, в отсъствието на документирани рискове за човешкото здраве, в отсъствието на документирани подходящи альтернативи за вътрешния пазар, е, ние смятаме, че това е правилната стратегия. Ние не смятаме, че е, съответно това е пропорционално предложение. Много благодаря на комисията. Това, което изложихте, беше предоставено на колегите и в писмен вид. Сега искам да дам накратко думата и на агенцията. Thank you, Mr. Chair. Um, um, Благодаря, господин председател. Мисля, че отговора, който даде комисията, отразява основните аспекти на това досие. Комитета за социално-економически и анализ следи много отблизо всички процедури. Те са документирани в дадените отговори и се разглежда също така и въздействието върху здравето, така че и двата научни комитета са разгледали текста, така както това беше направено и в Европейската комисия. Благодаря. Тогава ще постъпим както се разбрахме. Всички колеги ще бъдат информирани по имейла че обсъждането ще се проведе в края на гласуването днес след обяд. След това ще даде малка почивка и накрая ще се а, гласува. Тоест, преди това ще гласуваме всички останали доклади, след това кратко обсъждане и гласуване на тази точка. Сега желая на всички приятен обед. Нека всички възстановим кръвната си захар, нивото на кръвната захар и ще се видим тук в 3 часа за гласуването.